ils viennent, les autres. Je vous annonce que les décisions... Трябва да ви съобщя решенията на координаторите от снощи. 3 май на последното заседание на комисията от 11 април бяха взети решения, които координаторите са разпространили. Можете да прочетете протокола. Ако няма възражения, приемаме, че решенията на координаторите са одобрени. Сега преминаваме към гласуването. Първо нека проверим дали всички разполагат със своите карти за гласуване. Моля да гласувате проверовачно. Good morning. Tout est en ordre. Et quorum est euh, aussi assuré. Allez, le vote est clos. Край на гласуването. Имаме кворум, следователно можем и да гласуваме. И тъй, нека да започнем. Компромис А за против, компромис 1, извинете, въздържали се, приема се. Компромис 2 за против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за против, въздържали се. Нека да проверим, моля ви. Левът е клю. Край на гласуването. Плюс 10, му 14. 17 плюс 14 против. Приема се. Изменени. две за против. Въздържали се не се приема. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се. Приема се компромис 5 за, против, въздържали се. Компромис 5 се приема. Изменение 30 за, против, въздържали се. Приема се. Искате да проверим? Добре. Le vote est Клю! Край на гласуването. 20 за, 17 против, 1 въздържал се. Прави бяхте да проверим компромис. Изменение 30 се приема. Компромис 3 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме окончателно целият текст електронно. Край на гласуването. 36 за, 4 против, няма въздържали се, приема се. Благодарим на докладчика. Господин Вим Ван де Камп. Сега преминаваме към следващата точка – космическа стратегия за Европа. Ще дам думата веднага на докладчика Гезине. Заповядай. След това ще дам думата на докладчиците в сянка. Накрая ще чуем и комисията. Много ви моля, който излиза да го направи тихичко. И тъй, заповядайте, Гезине, имате думата. Das ist jetzt wirklich merkwürdig. Ich dachte, es kommt... Наистина, е, забележително е. Мислех, че по-късно ще ми дойде е, реда. Е, нямам документите със себе си, защото е, ред излежеше друго яче, е, но е, Стратегията за космоса е много важна за Европа. Имаме е, пакет е, от тази е, комисия при транспорта цялата дигитализация зависи от това да имаме и една добра стратегия за космоса. Става дума за по-добра свързаност между различните видове транспорт, е, независимо дали е сухопътния, вътрешния е, или пък е, възможно да се наблюдават нелегални действия по море, също от космоса. Коперник, програмата Коперник е свързана с транспорта, с зная, че е, сме внесли 63 изменения, е, готвим е, компромиси. Следващата седмица ще имаме среща с е, е докладчите в Сянка. Мисля, че е, така безпроблемно е, върват нещата до тук. Е, е Мисля, че останалите е, докладчици е, споделят моето мнение. Извинявам се отново, че не мога да бъда по-подробна, е, просто нямам документи за себе си. Е, това е моето становище. Е, знаете за какво става дума поне. Много благодаря, госпожо Майснер. Господин Баринеско, здравейте. Ще ви дам думата. Здравейте, госпожо председател. Много благодаря. Благодаря и на госпожа Майснер за това становище. Текстът е много добър. Мисля, че космическата стратегия е изключително важна за цяла Европа. Ако искаме Европа да бъде космическа сила, трябва да инвестираме, да мислим за бъдещето. Изобщо да работим по Галилео, Коперник, всички тези вече налични системи и да разработим и бъдещи системи. Всичко това е необходимо. Сателитите ни дават позиционирането, но нямаме комуникациите. В областта транспорт трябва да осигурим финансиране за бъдещето и модернизацията, както и подсигуряването на тези системи. Същевременно трябва да заделим средства и за научно-развойна дейност, тъй като не бива да изоставаме от други космически сили, като САЩ или зараждащи се такива, като Китай – Парламентът беше предложил инициатива чрез пилотен проект, нещо, което е сред приоритетите на космическата стратегия. Комисията трябва да приеме това предложение. Компромисите ще обсъдим на заседанието на докладчиците в Сянка. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Мари... господин Маринеско. Госпожо Луи заповядайте. Благодаря. Много е важна тази космическа стратегия и е добре, че си го спомняме, защото тази стратегия е свързана и с сигурността по пътищата и по море, с нашата взаимосвързаност. Целта е комисията да разбере добре нашата позиция. Необходимо е чрез космическата стратегия да изпълним европейски програми. Доста от измененията са свързани с сигурността по пътищата, но аз искам да се върна на един друг елемент на стратегията. Необходимо е дългосрочно да бъдат по-видими европейските програми. И същевременно трябва да мислим за реципрочността на институционалния пазар. Трябва да се мисли за изпращането на сателити, и конкуренцията тук. Необходимо ни е да имаме справедливи условия по отношение на предприятията от трети страни. Но ние сме все още много далеч. Необходимо е да разработим пазара на обществени поръчки и да поискаме от комисията като партньор да даде предпочитание на институционалния пазар на Европейския съюз. Благодаря ви Госпожа Фостер има думата. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Това не е спорно досие. Ние вече имаме третата или четвърта космическа стратегия през последните няколко години. Този въпрос трябва винаги да си остава водещ в дневния ни ред, защото сега имаме всички тези технологични постижения и ние трябва да ги използваме. Много е важно това, което се каза за изпращането на сателити, защото броя държави, които го правят, не са толкова много. Мисля, че ще има няколко компромиса. Едно изменение ще се отхвърли, но не виждаме нищо спорно. Благодаря, госпожо Фостер. Госпожа Конечна. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за представане на това становище. Няма много е, предложения за изменения. Е, предполагам, че няма да е особено сложно да се е, включат. Е, Ние бихме подкрепили е, всички изменения, които водят до обща европейска е, позиция. Смятам, че тук е важно да се каже, че Европа трябва да е, е самостоятелна в това отношение и за това е нужно да имаме такива програми. Е, съответните е, е, съответния капацитет трябва да се изгради също, за да, който да подкрепи една такава космическа стратегия и да се подготвим за използването на върхови технологии в това отношение. Трябва да е, наистина амбициозни но числателски проекти също трябва да се вземат под внимание, защото те могат да ни придвижат към целта. Благодаря ви. Аз също съм докладчик в Сянка и ще ви кажа следното, госпожо Мейснер. Благодаря ви е, за положените усилия. Вие сте права. Е, да обръщате внимание на специалните технологии, на иновациите. Коперник, Галилео, това са много важни програми, които ще ни позволят да осъществим огромен напредък, да свържем елементите на транспорта и то в реално време. Казвам в реално време, защото ще имаме точна геолокализация. Ние ще имаме тази магистрала на данните, реализирана чрез сателит. За транспорта връзката с иновациите е много важна. Това ще се отрази на утрешната мобилност. Ние вече говорим за автономни автомобили, за участие на дронове това ще бъде реалност. Струва ми се, че политическите групи лесно ще стигнат до съгласие по тази тема, както вече и се каза малко или повече. Но като парламентарист мога да имам само правомощието да предлагам. Трябва да се помисли и за бюджетното изражение, но така или иначе се надявам измененията да доведат до компромиси. Мисля, че като цяло има добра координация и с партньорите ние имаме обща цел. Много ви благодаря за свършената работа. Госпожо Аюто, не, не сте вие, казва председателката. Ще помоля комисията тогава да се изкаже. Госпожо Люкремие, заповядайте. Искате ли да споделите с нас това, което мислите? Благодаря ви, госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Комисията иска на първо място да ви благодари за този проект доклад и за представените изменения. Проведената дискусия показва много добре целта на космическата стратегия. Космическите ползи трябва да стигнат до Земята, да доведат до ползи и за нашата индустрия и общество. Тук се търси добавената стойност и за сигурността, управлението на пътното движение, опазването на околната среда. В това отношение комисията е абсолютно убедена, че трябва да има диалог между космическите индустрии и некосмическите индустрии, особено в областта транспорт. В този контекст е важно да се уточни, че развитието на космическа инфраструктура, която е европейска, ще продължи чрез Галилео, чрез сателитите в орбита. 2017-18 година ще заменим 8 допълнителни сателита с Ариан 5. Космическата стратегия се води от амбицията Европа да има под водеща роля в космоса и да използваме космоса за помощ във важни области като транспорта. Научно-развойната дейност, иновациите също са изключително съществена част от стратегията. Комисията в момента работи по изпълнението на стратегията. Ние ще се обърнем към всички заинтересовани страни. Целта е да водим приобщаващ диалог да изясним приоритетите и ролите на всеки един на парламента, на съвета, на държавите, членки и на агенцията. В това отношение становището на вашата комисия е наистина добре дошло. То ще бъде представено на комисията. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега Давам думата на госпожа Майснер. Благодаря за коментарите ви. Вече казах, е, че е, така, съдейки по предложените за изменение, мисля, че ще стигнем до добри компромиси. Е, всички пожетават значението на този въпрос. Аз също мисля, че е, транспорта, макар да някой да го пренебрегват, за нас той е изключително важен и цялостната цифровизация, техническия прогрес е, понякога пропускат е, значението на, на транспорта и затова е важно ние от нашата комисия да излезе това становище и мисля, че е, другите комисии ще се съобразят, ще отчетат това значение. Комисията по въпросите на индустрията и други, мисля, ще отдадат значимото. Е, аз се радвам, че докладчиците е, в Сянка ще се срещнат на 10 следващата седмица и ще видим какво ще постигнем, след което, разбира се, ще ви разпратим компромисите, за да ги видите и се съгласите или не с тях. Благодаря, госпожо Майснер. Ще гласуваме на 30 май. Сега преминаваме към Европейска стратегия за мобилност при ниски емисии. Нашия докладчик е Бас Айкхаут. Ще му дадем думата, след което ще чуем различните докладчици в сянка. И накрая ще се обърнем към комисията, за да разберем какво мисли тя. Господин докладчик, здравейте, сега ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Комисията ме помоли да започна бавно, за да могат да успеят. Изненадаха се с каква скорост работим в нашата комисия. Ще започна много бавно, за да може комисията да не изостава. Това е доклад по собствена инициатива. То е от съществено значение и определя бъдещето на транспорта в Европа. А то се основава на това как да гарантираме че хем транспорта да е жизнеспособен, хем да откликнем на предизвикателствата, най-вече у нези свързани с измененията в климата. Затова доклада се нарича Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии. Тук се прави връзка с съобщението на комисията от миналата година. Това е ответната реакция на парламента. В доклада се говори за предложенията за законодателство, които очакваме от комисията. Т.е. доклада не е законодателен по своя характер, но задава посоката на нашия транспорт, това, което ние смятаме в парламента. Е, какво трябва да направи транспорта, за да допринесе за справянето с измененията в климата? Искам да кажа, че Комисията по околна среда пише становище по някои от е, темите. Те имат изключителни компетенции – Знаем, например, че по отношение на co 2 стандартите за автомобили, камиони и така нататък, в крайна сметка всичко ще се решава от комисията по околна среда. Няма как да напиша доклад без въобще да спомена всички тези аспекти. В крайна сметка много ще зависи от окончателното решение в комисията по околна среда. На второ място трябва да кажа, че през март имахме изслушване. Това сега е първа размяна на мнения. По време на изслушването чухме вижданията на експерти. Те говориха за бъдещето на отрасъла. И ето защо аз съм внесъл една определена структура в доклада. Обещах на докладчиците в Сянка, с които говорих през февруари в Страсбург, ако не се лъжа, да има структура на доклада. Май доста отдавна беше тази среща. Предисторията. Комисията може тук да вземе отношение. Какви са предизвикателствата пред сектора на транспорта през призмата на измененията в климата? Комисията има едно съобщение от 2011 година. Знаем, че то е доста устаряло. Комисията обеща да представи нова дългосрочна стратегия по силата на Парижкото споразумение се казва, че всяка една от страните трябва да има предложение за действията си до 2050 година. Съобщението, за което говоря от 2011 година, има за цел намаляване на емисиите на въглерод с 80% до 2050 година. Това не е особено амбициозно по отношение на целта за ограничаване на затоплянето на климата а, с не повече от а, 2%. Някои организации казват, че две трети е шанса да успеем да постигнем тази цел. Значи, затова казвам, предложението на комисията не е особено амбициозно. Някои други говорят за градус и половина само. Тоест, виждате, че предизвикателствата са много повече и много по-големи спрямо от тези, които са очертани в съобщението от 2011 година. Кога комисията ще представи нова дългосрочна стратегия, не знаем. Вероятно това ще стане през 2018-2019. Комисията потвърждава това мое виждане. Транспортът е изправен пред много предизвикателства и те ще стават все повече и повече и ето защо ние трябва да се стремим, според мен, към почти нулеви емисии в средата на века. Мисля, че това е възможно. Тук говоря повече за пътническия транспорт, а не за другите видове транспорт, за които ще е малко по-трудно. Например, авиацията или морския транспорт. Един от основните разговори, който трябва да проведем е свързан с равнопоставеността. По-настоящем тя не присъства, що се отнася до различните видове транспорт. Ако искаме да преминем към интермодалност е необходимо да гарантираме, че има равно ценообразуване по отношение на външните разходи за системата. Това е една от основните теми в моя доклад. Много накратко споменавам това. Искам да ви кажа, че когато се пише доклад по собствена инициатива, за това си има правила. И секретарията ми каза как да разширя доклада до толкова, доколкото е възможно, за да имаме цялостна визия за бъдещето на транспортния сектор. Така или иначе, може да очаквате изменения от моя страна, за да поуточня на някои въпроси. Значи, отново казвам, справедливото ценообразуване. Споменаваме предизвикателствата на логистиката и цифровизацията. Те са много важни от гледна точка на ефикасността на транспорта. Ще чуя какво имате да ми кажете по този въпрос. Представям а, с груби штрихи бъдещето на сектора. А, тук ще изчакам вашия принос, за да придам малко по-голяма плътност на тезите, свързани с отделните подотрасли. Опитах се да бъда максимално конкретен. В Европа много ни бива по съобщенията и мъглявите текстове, свързани с дългосрочното планиране и с далечното бъдеще. Аз се опитвам по-скоро да говоря за конкретни цели, за конкретни амбициозни цели. Искам да кажа, че когато разговаряме с представители на отраслите, често чуваме насоки. Дайте ни насоки, казват заинтересованите страни на къде поемаме, за да знаем и ние, и инвеститорите, на къде вървим. Ето защо аз се опитвам да бъда максимално кратък, за да не стигнем до поредното мъгляво, размито съобщение, на което ще се ръкопляска и после то ще попадне в някое чекмедже и ще бъде забравено. Ето защо тук давам конкретни насоки, очертавам конкретни цели, мисля, че те трябва да са част от дебата. Сега съм готов да изслушам докладчиците в сянка, за да видя в крайна сметка на къде ще поеме този доклад, какъв ще е неговия тон. В крайна сметка той трябва да се превърне в пътеводна светлина за комисията когато тя подготвя своето законодателно предложение. Така ще приключа. Надявам се, че бях достатъчно бавен, за да може да следи моята мисъл комисията. Благодаря. Салини, La... Mm. Благодаря. Ние споделяме идеите на докладчика. Смятаме, че трябва да се запълнят празнотите, сивите зони в съобщението на комисията. Много е важно обаче да се уточнят подробностите. Всеки, който чете този доклад, трябва да разбере какво точно се планира? Как ще намалим емисиите от транспорта? Правилата не могат да се определят веднъж за винаги в подобни доклади. Това е доклад по собствена инициатива. Той не е с законодателен характер и затова си мисля, че подробностите в доклада са малко повече отколкото трябва – ние споделяме целите, но би трябвало доклада да стане малко по-полезен, малко по-съкратен. Още нещо, тук също подкрепяме докладчика, трябва да знаем точно какви ще бъдат нашите отношения по този доклад с Комисията по околна среда. Има много сложни пресечни точки на правомощия, енергетика, биогорива, Знаете, че там правомощия има комисията ЕМВИ. В своите изменения аз е, правя предложение към доклада на, на Комисията по околна среда. Ние също не трябва да мълчим по някои въпроси. Стратегията в крайна сметка трябва да е интелигентна и издържана. Нещо много важно за Европейската народна партия технологичната неутралност. Ние ще се опитаме да привлечем поддръжници за тази точно тема. Доста предизвикателства има пред нас и ето защо трябва да се даде възможност за различни варианти за действие. Добре е, че се говори за инвестиции в електрически автомобили. Не можем да обърнем гръб на електрическите превозни средства. Има обаче и други неща, които могат да се направят. Например, хибридни превозни средства, на тях може да се заложи, на, на водорода. Всички тези технически варианти трябва да получат една и съща подкрепа. Що се отнася до биогоривата, поразих се от е, това, че комисията силно се застъпва за това да се откажем от първото поколение биогорива. Аз мисля, че второто поколение биогорива е правилният избор, но прехода от първо към второ поколение следва да е постепенен. Много често различните страни имат благородни екологични цели, но те се опитват да ги осъществят е, ей така, от днес за утре, а не постепенно и в крайна сметка се налага да започват всичко от начало. Между другото, 500 000 човека са заети в отрасъла на биогоривата, т.е. тук има и социално измерение. Темата беше обсъдена и на КОП-21. Е, онова, което се препоръчва, ще има социални последици и трябва да се обмисли. Имаме подробни идеи за авиацията. Няма да навлезам сега в подробности. Ще търсим равновесието. Необходимо е да вземем предвид нуждите на всеки един подотрасъл в транспорта. Казахте за срещата на докладчиците от февруари в Страсбург. Не сме получили информация за всички въпроси, по които трябва да намерим решение. Кой а, има думата сега? Тук съм, госпожо председател, заповядайте. Изказва се госпожа Грас Вандер. Нека в началото да благодаря на господин Айкхаут за доклада и за положените усилия. Аз споделям виждането, че има нужда от много усилия, ако искаме отрасъла на транспорта да постигне целите си. Имаме целите от Париж, имаме и декларацията за намерения относно емисиите и токсините, имаме и бялата книга. Много законодателни предложения очакваме да се появят и е, се надявам, че парламента ще отчете целите за декарбонизация на транспорта, както и намаляването на емисиите, които вредят е, на здравето на хората. Вече основни моменти от доклада вече бяха засегнати, като например да се концентрират инвестициите в а, а, тези а, области, където а, емисиите са относително ниски а, и а, би трябвало наистина да е, изискването за по-завишени е, е, граници, гранични стойности за отработени газове както във връзка с градската мобилност, е, както и е, замърсяване на въздуха чрез е, градския, от градския транспорт. Това са също начини да се търсят с области, в които трябва да се търсят новаторски решения. Ако ако транспорта и мобилността се разглеждат бъдеще като услуги, би трябвало да е, споменем в доклада е, този пакет, какво ще означава за потребителите, да навлегнем и на социалното е, значение на този е, е, пакет. Е, вече е, би трябвало е, използването на източници на е, енергия също са от голямо значение за декарбонизацията. Е, би трябвало да наблегнем на тенденцията за към електрификация. Важното е да постигнем занижаване на съдържанието на вредни газове, независимо какви технологии се използват според мен е, взаимосвързаността от голямо значение. Благодаря на докладчика за свършената работа и се надявам, че ще си сътрудничим добре в това отношение в бъдеще. Благодаря. Merci à vous. La parole à Madame Foster. Благодаря, госпожа Фостер. Благодаря, госпожо председател. Господин Зиле не може да присъства. Има много елементи от доклада, които подкрепяме. Естествено, всички сме за цифровизация, всички сме за нови типове транспорт, всички сме за по-доброто осъществяване на мултимодалния транспорт, за по-низките емисии. Мисля, че държавите членки правят много в това отношение. Големите градове също полагат много усилия, за да минимизират замърсяването. Сега има правила и хората се опитват да ги спазват. От друга страна, не се изненадвам от някои от тезите в доклада. Лесно е да се каже, нека да мерим с един аршин. Но това не е възможно. Има различни държави, членки, различна география, различни изисквания. Целта е благородна, но не винаги може да се осъществи. Същото въжи и за небезизвестното равнопоставяне – Нека да сравним а, северна Швеция и средна Италия, когато искаме някой да се придвижи от точка А до точка Б. Не харесваме предложението за евентуална схема тип, схема за търговия с емисии по отношение на автомобилите. Държавите членки трябва да решават какво точно да се прави, какво да се лансира в градовете, било то големи или малки. Европейския съюз тук не трябва да се намесва. По отношение на морския транспорт, мисля, че ММО ще е, предложи своя собствена е, схема за действие. Надявам се, че ще го направят. Не е работа на парламента да им оказва какво да правят. Ако се случи това, ще станем свидетели точно на същата бъркотия, както и в областта на авиацията. И така стигам до авиацията. Тук съм разочарована. Атакувате регионалните летища. Ние ги подкрепяме, обаче, ние зависим от тях. Редица доклади показват, че регионалните летища са изключително добри, поемат част от трафика и много често са по-потребителски настроени. В комисията и в ИКАО има разговори относно а, новите мерки, познати като Корсия. Има настояване старата СТЕ да се прилага за страните от Европейското економическо пространство. Аз не съм за нещо подобно. А, ние имаме различни системи, особено когато става дума за международни полети. Като цяло в доклада има добри стратегии. Мисля, че е твърде екологично насочен, обаче и твърде стриктен относно сектора на транспорта. Оставам с впечатлението, че го е писала Комисията по околна среда, а не Комисията по транспорт. Всички знаем, че пред транспорта има много предизвикателства. Естествено, че той трябва да е устойчив, но а, трябва все пак да следим каква е действителността. Не можем просто да наказваме или да размахваме пръст застрашително. Да казваме на всеки на какъв транспорт да се качва, как да пътува и така нататък. В действителност нещата стоят малко по-различно. Има много фактори, които трябва да се вземат предвид. Това са моите коментари. Надявам се, че докладчика ще ги вземе предвид. Мисля, че представям позицията и на а, други колеги. Важно е всеки да изтъкне е, онова, което смята за развитието на отрасъла, но е важно да се чуе позицията на всички, освен това. Благодаря, госпожо. И сега давам думата на господин Ван Милтенкамп. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на холандски, тъй като докладчик е холандец и това е една добра възможност да говоря народния си език. Искам да благодаря на Бас Айкхаут. Докладът е добър. Радвам се, че е, той говори за различните отрасли. Не можем да поставим ударението само върху шосения транспорт. Авиацията, морският транспорт също са важни. Мултимодалния транспорт е важен. Съгласен съм, че трябва да включим принципа за мърсителя плаща. Самия докладчик каза, че има нужда от равнопоставеност, т.е. лоялна конкуренция между различните подотрасли. Аз мисля, че би следвало да се поговори относно авиацията, изключенията за ДДС за някои типове самолети, особено в международен контекст. Това ще стане много важно. След около две години в Европа, вероятно, ще имаме едно огромно летище хитро, което няма да е в Европейския съюз. Параграф 7 говори за авиацията, Мисля, че трябва да говорим малко по-широко тук, а не само за отдалечените райони. Нощните влакове. Не мисля, че това е добра възможност. Ако искаме по-добра свързаност, трябва да търсим решения, които идват от 21 века, не от 19 или от 20. Важно е да се говори за единното европейско небе крайна сметка от него ще има много екологични ползи. Съгласен съм относно електрическите автомобили, пътуванията с електрически превозни средства. Съгласен съм с онези, които говорят за технологична неутралност. Мисля, че имаме попътен вятър. Мисля, че метафората е уместна но не трябва да определяме цели твърдо и ясно за емисиите. Емисиите трябва да са определени според различните типове превозни средства. Не можем да имаме а, едни и същи емисии за леките коли и за тежкотварните автомобили. Всъщност, самия пазар ще определи развитието на отрасъла от тук нататък и мисля, че пазара ще заложи на електрическите автомобили. Много са важни данъчните стимули в това отношение. Норвегия и Холандия са добър пример. На следващо място. Инфраструктурата, от която имаме нужда в Европа. Много е важно хората да имат по-лесен достъп до зарядни станции за електрически автомобили. И сега, ако трябва да приключа, госпожо председател, радвам се, че работя заедно с докладчика. Той говори за цифровизацията. Цифровизацията е много близко до сърцето ми. Той говори за устойчиви стратегии, като стратегиите за информационно обслужване, например. Всичко това е нещо много положително. Имаме предизвикателства, но имаме много възможности и за намиране на решение. На европейско ниво трябва да положим много усилия, тъй като света се развива бързо и върви в правилната посока. Очаквам бъдещата работа с всички докладчици. Стратегията за екологично чист транспорт е много важна. Комисията малко се бави и би трябвало да ускорим, ако искаме да работим амбициозно. Благодаря, госпожа Килюнен. ajattelin, että en pidä aamusaarnaa. Благодаря, госпожо председател. Първо, е, сега какво да кажа на колегата Ейка? Той е, маркира няколко елемента, които са залегнали в този документ. Най-общо казано, би казала, че бих искала да сме отворени към тази е, тема е, транспорт, връзката между транспорта и климатичните изменения. Сега нямаме магическа паричка за решаване на проблемите. Ще трябва да работим заедно е, с е, отрасала и за да намерим най-добрите решения. Решения, които е, са приемливи и от политическа гледна точка, които и отчитат различните е, ограничения. Е, когато говорим за дългосрочната перспектива, трябва да е, имаме предвид е, какво става е, извън Европа, в света. И мисля, че Европейския съюз е, би трябвало да има смелостта да промени много неща по отношение на транспорта, да промени логистиката, защото ние е, трябва да погледнем какви е, ще са последствията за околната среда от избора, който ще направим. Не е достатъчно само да е, правим е, хубави декларации. Е, ще трябва, разбира се, да спазваме споразумението от Париж, е, но е, сега е, трябва да вземем решение незабавно. Е, не можем да отлагаме. Трябва да действаме в съответните си страни, иначе е, нещата ще продължат да се е, влушават, е, ледовете ще се топят е, и наистина е, трябва да имаме глобално проучване относно економическия ефект от всичко това трябва да проявим готовност, воля да проявим нещата и да действаме за всички сега. Тоест, полека-лека да се отдалечаваме от е, енергийните, твърдото, е, твърдото гориво. Е, да помислим и за аспекта заетост трябва да е, избираме, да, да избираме съответните решения, е, да решим е, в кой вид транспорт да инвестираме в бъдеще, кой вид транспорт е най-благоприятен по отношение на околната среда. Не искам да повтарям неща, но декарбонизацията е, спа, снижаване емисиите на CO2 е, е, трябва да се вземат много насериозно. Ето защо аз съм предложил няколко изменения за, в този дух за насърчаване на някои видове транспорт и се надявам, че заедно ще успеем да свършим нещо, да постигнем нещо, така че е, всички видове транспорт да се е, вземат е, предвид и в максимална степен да се намали вредното им въздействие върху околната среда. Начавам се, че в бъдещите месеци ще постигнем добър резултат. Благодаря сега госпожа Аюто. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Като група ние приветстваме тази инициатива. Тя определено, като всеки доклад, няма да има кой знае какво практическо значение, но е хубаво да се действа е, така настъпателно. Е, хубаво е че, да си припомним споразумението от Париж. Е, трябва наистина да предприемем осезаеми действия. Е, да преминем към устойчива мобилност, ниско емисионна мобилност. Това трябва да е една възможност за автомобилостроенето. Не трябва да се гледа на това само като на проблем, на спирачка на препятствие. Трябва да е, погледнем е, проблема от тази е, гледна точка. За целта е нужно да имаме ясно дефинирани цели и да започнем да и да търсим решенията. Е, от Енви ние е, всъщност внесахме изменения. Е, по-конкретно припомняме факта, че днешния съвременният транспорт 96% се движи се движи от е, конвенционално гориво и 23% е, от емисиите е, се дължат на този отрасъл. Електрическият транспорт е, трябва да се разгледа в сравнение с всички другови, други видове транспорт. Колкото до частния сектор, мисля, че това може да. частния сектор може да допринесе доста за намаляване на емисиите. Сами не могат да го направят, но биха могли да допринесат към едно, един по-висок процент е, е, намаляване на емисиите. Е, и мисля, че комисията ще е, намери начин да сложи край на е, заместителите на биогорива. Е, е, е, извинете, да, да, да намали субсидирането на биогорива до три държави членки сега са обект на мерки за нарушаване на е, правилата, е, мисля, че това пряко се отразява върху е, избора, който правят европейските граждани. Ние сме свидетели на смъртни случаи ежедневно. Трябва да си помислим и за инфраструктурата, за станциите за презареждане на електромобилите. Е, за да постигнем целите до 2020, трябва да е, вземем е, трудни политически решения. Тук става дума не само за частния, но и за публичния сектор – над две трети от е, замърсяването е, се дължат на е, частни автомобили. И ако искаме да променим това съотношение, трябва да навлегнем на публичния транспорт, на обществения транспорт. Това означава и е, обществен транспорт с, е, с нулеви емисии. В доклада се споменават доста интересни неща в това отношение. Трябва да въвлечем в е, изпълнение на тази задача е, общинските власти. Е, те са в състояние да насърчават и развиват устойчива градска мобилност. Това, са, това е смисъла на измененията, които ние предлагаме. Ще се опитаме да помогнем, подкрепим е, това, което е, е направено до сега. Политическите решения с дръзки, смели, ние ще ги подкрепим. Благодаря. Е, сега, по отношение на намаляване на емисиите, всъщност доклада предлага интересни варианти и благодаря на докладчика за това Колкото до максималните е, емисии за различните видове транспорт, вече работим е, в Европа в това отношение и в някои отношения сме постигнали значителни резултати. Е, начини за с които насърчаваме верния е, начин на транспорт е, е с използването на различни видове, винетки и така нататък. Не съм е, съгласна за госпожин линия, обаче в някои отношения. Комисията въпреки технологията и е, ограниченията, е, които е, сме въвели, все още емисиите са доста високи на азот и CO2 това се отразява и на здравето на хората, и на общото затопляне. До сега наистина се политиката по отношение на транспортните средства е доста е, произволна, е, но е, ако искаме да отговорим на нуждите, би трябвало наистина да са допустими, и е, достъпни е, средствата, начините, които е, избираме за средствата за транспорт. Благодаря, господин госпожо председател. Да, в е, този е, проект е, се предлагат интересни решения за бъдещето на транспорта. Липсва ми една глава именно, а именно конкурентоспособността на, на, в транспортния отрасъл тези квоти, които искаме да постигнем, е, политическите цели, всичко това е ясно, но как ще се отрази всичко това върху конкурентоспособността на е, отрасала, ние би трябвало да помислим и за това в тази комисия, защото ние сме комисия по транспорт, а не по е, околна среда. За и бих искал да добавим два-три члена в този е, смисъл. Аз ще подкрепя колегата Салини в това, което предлага. Нещо друго ми е, направи впечатление. Е, говори много за електромобилност. Е, е, всичко това е окей. Okay. Трябва да засилим тези тенденции и нещата се развиват много по-бързо, отколкото очаквахме. Но всичко това води до необходимостта от много повече електроенергия. С други думи, как ще стане така? сега зелените, например, имаме зелен докладчик, как ще стигнем до 40% економии на електроенергия, това, което зелените искат. Скъпи колеги от групата на зелените, това просто не се връзва с нашите цели. Не може да рисувате всичко това в розови, да, е, перспективата за хората в розови краски, след като фактите са е, съвсем различни. Благодаря, господин Елис. Маркер. Е, благодаря. Е, аз също ще последвам колегата и ще говоря холандски. Благодаря на докладчика. Мисля, че този доклад е стъпка в вярната посока. Аз съм докладчик Сянка от името на Енви. И ще ви кажа какво мислим по измененията, които сме внесли. Комисията МВ не е, се занимава само с е, екологични въпроси, но здравето на хората, мобилност е, и така нататък. Важно е да постигнем тези цели, които сме си поставили, но важно е да намалим и броя на смъртността, която се дължи на, да намалим смъртността, която се дължи на лошия замърсен въздух. По електрификацията аз а, се присъединявам към казаното от други колеги. Трябва да използваме ефективно електромобилите, ако искаме наистина да преминем а, към а, електроенергия а, като източник на енергия за а, а, транспорта. А, разбира се, трябва да се инвестира и в съответната инфраструктура. До ноември 16 та от държавите членки се искаше да излязат с а, а, планове за действие. Девет държави членки не са го направили все още. И е, тук ударението не е само е, захранване чрез батерии. Трябва да е, помислим и за, други, за други варианти, водород и така нататък, за да можем да сме ефективни. Трябва да внимаваме да не е, доведем нещата до или-или, а по-скоро и-и. Е, е, варианти. Да не подценяваме и е, въздействието на преминаването към една кръгова економика. Е, трябва да помислим какви резултати ще получим от това. И искам да обърна особено внимание на на националните, регионални, местни власти и тяхната роля във всичко това. В моя регион, в Антверп, наистина се преминава към зони с ниски емисии е, и има много потенциал в е, сдруженията на кметове. Е, там те биха могли да свършат много това отношение. Нещо, което е важно за мен, е, е, пък и в мой регион се работи по въпросът, е как е, да използваме отново възможностите на, вътрешно, на вътрешните водни пътища. Ако можем да използваме реките, това ще и каналите, това ще е въз... голям, една чудесна възможност, е, е, една много устойчива възможност за използване на вътрешните е, водни басейни. Нека да бъдем гъвкави. Има проблеми, които могат да се решат само на местно равнище. В противен случай просто ще задушаваме иновациите европейското ниво е необходимо, разбира се, неизбежно в много отношения, е, трябва да видим как да подобрим директивата е, в това отношение. Е, но ще спре до тук. Благодаря, господин Бак. Имате думата. Благодаря. Мисля, че не трябва да говоря повече за това колко е важно това досие. Ясно е за всички. Е, бе подчертано и от докладчика и от всички. Много вече беше казано по темата. Аз подкрепям доклада на колегата Айхард и е, трябва да кажа, че той е свършил добра работа, е, само че няколко неща, е, е има няколко въпроса, които заслужава да се е, маркират тук. Е, е, да говорим за причините. Ако искаме да променим сериозно нещата, да променим начин на мисленето, менталитет на хората, тогава този е, не трябва да е, пренебрегваме принципа замърсителя плаща. За био горивата, аз подкрепям колегите, които говориха за тяхното постепенно изваждане от е, употреба. Е, наистина е, трябва да има съответните стимули за това. Имаше или, или имаше стимули определени за инвестиране в тези биогорива и сега не можем от днес за утре да говорим за тяхто постепенно извеждане биогоривата също са важни в трето и, е, второ и трето поколение, те са важни и за кръговата економика, нещо, което ще придобие все по-голяма важност в бъдеще. Автомобилното лоби е много силно, както знаем. Неодавна комисаря Шефкович на е, е, изложението в Хановер говори за това и ние трябва сериозно да гледаме на този въпрос. Трябва да оказваме, да, да подпомагаме транспорта, железопътния транспорт и да инвестираме в научни изследователска развойна дейност, тъй като железопътният транспорт е наистина альтернатива на сухопътния транспорт, на шосейния. В момента е, Европейския съюз отлага решението си за е, емисиите и мисля, че целият подход е, по към споразумението от Париж трябва да се промени много по-енергично, много по-амбициозно трябва да действаме. В противен случай няма да постигнем това, тази равнопоставеност, която ни е нужна. Господин Талички, имате думата. Uh, uh, uh, Благодаря, аз няма да говоря холандски. Ще продължа на моя чешки и английски, ако ми позволите. Първо, нека се извиня за това, че ще трябва веднага да си тръгна след изказването заради делегация в парламента. Няколко бележки. Има добри идеи, които можем да подкрепим. Има и други. Надяваме се докладчика ни да не е докладчик и в Енви, защото го искаме от двете страни. Кои са проблемите, които виждам? Те са свързани не непременно и само с този доклад. Нашите изменения обикновено са амбициозни, но след това не се прави проверка в комисията. Мисля, че трябва да използваме и службата за научни изследвания в парламента, за да видим какви са отраженията до 2020 година. имам още една трудност. В този доклад ние искаме санкции, но не виждам къде са стимулите. Тук трябва да има баланс. Необходимо е да се мисли и за иновациите и това да се включи в доклада на трето място – Точка седма не ми харесва. Там се иска преглед на авиационната стратегия. Останата част от текста е приемлива. Но би трябвало да се мисли за пропорционално инвестиране, да видим дали имаме железопътните альтернативи. На трето място FC. Според мен това, което се предлага е FC да се ограничи единствено до проектите, които са важни за борбата с измененията на климата. Разбирам защо се иска такъв акцент, но не знам доколко това е оправдано. Ще бъда кратък, тъй като повечето от нещата, които мисля, ще бъдат отразени в измененията. Надявам се да имаме един по-реалистичен и балансиран доклад. Мерси beaucoup, monsieur Teniska. Monsieur Благодаря, господин Вин Ван де Камп. Eh, ik ga ook eh, natuurlijk... Благодаря, госпожо председател. И аз, разбира се, ще говоря холандски. Радвам се, че и други говорят холандски. Това е добра новина. След като изслушахме господин Теличка на английски. Но Нека обясня, госпожо председател. Ние се водим от КОП-21, от принципа замърсителят плаща. И както и колегата посочи, отражението върху индустрията. Трябва да внимаваме обаче. Не можем всичко да променим на двугодишна основа. Това няма да проработи за индустрията. Не съм много съгласен и с колегата Матао за електрическата мобилност. Тя изглежда много привлекателна, но фактите са малко по-спорни. Трябва да помислим и за рециклирането на батериите от електрическите автомобили, жизненият цикъл и въглеродния отпечатък. Ние нямаме достатъчно информация но нека не говорим сега за това. Електричеството за частните автомобили не е лоша идея. Господин Теличка спомена въглеродния отпечатък и наистина ние трябва да видим какъв е той от дизайна до депонирането. Господин Салини спомена камионите, какво да правим с тях. Не мисля, че електричеството може да се използва при тежкотоварните камиони. Бих казал на докладчика, не дай само да говориш за намерения – нека да навлезем в по-голяма дълбочина. Трябва да обсъдим фактите, следователно ни трябват повече технически подробности. Говорим за сектор с огромни предизвикателства. Технологичната неутралност при тежкотоварните превозни средства, според мен, е много важна. Искаме да има иновации, и при дизеловото гориво. Още нещо, господин председател, по точки 19 и 20 за пътното движение в градовете. Мисля, че тук докладчикът може да разшири малко обхвата. Особено като говорим за економиката на споделянето, в този случай споделяне на автомобили – нещо, което се приема от гражданите, тъй като в този случай нямат нужда от собствен автомобил. Но дори да имаме този принцип и всички да купуват електрически автомобили, пак няма да решим проблема. Не знам какво можем да направим в градските центрове. Сигурно и тази тема трябва да се включи, но от друга страна имаме ограничението за обема на доклада. Още нещо, достъпа и таксите за достъп. Националните правителства непрекъснато субсидират. Ако тези такси се приложат, ще имаме проблем. По-добре е те да бъдат приспособени. Благодаря, господин Ван де Благодаря. Моите благодарности към колегата Айкаут за работата му до тук. Наистина той е, се опитва да събере всички мнения и да ги обобщи. Благодаря и на е, комисията за съобщението, което е пуснала. Мисля, че съвсем навременно е. Крайно време е да се занимаем сериозно с този въпрос е, и наистина, ако следваме дебата в Германия, къде ще върват нещата с тази технология, с виждаме, че два така събуди духовете, възбуди духовете в целия отрасъл, решения трябва да се намерят. Е, мисля, че съобщението е, така засяга три е, важни въпроса. Е, веднъж, е, <clears throat> първо, целта за е, е, е, въвеждане на ефективна система чрез е, цифрова технология, е, след това търсене на альтернативни е, варианти в автомобилния отрасъл и е, това, което аз бих подкрепил е в. Е, винаги се го казвал пък и сега да търсим варианти, които са неутрални в технологично отношение. Виждали сме го и в бъдеще. Такива тенденции има, при които някои технологии или някои е, горива е, са така на мода в известен момент, опитват се да ги е, прокарат, но трябва наистина да е, потърсим най-добрия вариант. Например, е, е, като изтъкнем примери за е, варианти, които не са функционирали добре. В Германия, например, се предлагаха стимули от 5-6 хиляди евро за електрически автомобили, но в крайна сметка имаше разочарование от тях, така че трябва да търсим технологически неутрални варианти. Много полезно би било да е, поставим известна рамка, в която хората да се ориентират. Обеден е, съм, че темата прехвърляне към е, е, ЖП транспорт е, би била много полезна, особено в превоза на стоки, на товари. Е, за да се е, избегнат е, дълги преходи по шосейната мрежа. Не би трябвало обаче да забравяме и хората, които нощния е, транспорт също е, е важен, е, така привлекателна страна. Голямото имущество тук е, че можем да използваме съществуваща инфраструктура. Много от колегите споменаха този въпрос също, а именно цифровизацията и автоматизацията. В това отношение има какво да се направи мисля, че е, определено е, е, се крие голям потенциал в това отношение, за да направим е, транспорта по-ефективен. Като, например, споделяне на коли. Е, е или автономния е, транспорт. Това е се предлага и от Европейската комисия, но е, се надявам, че в е, бъдеще е, ще излезе, ще видим бяла книга, която да изготви Европейската комисия. Тя ще ни даде насоки. И нещо последно това, което е важно и ще бъде важно и в бъдеще, е, е това обвързване на е, енергетиката и транспорта. Разбира се, ще. Е, може би това ще доведе до известно прехвърляне отговорности от енергетиката, от единия отрасъл в другия, ще се прехвърля топката, която става дума за економии на пестене на електроенергия или пък е, причинители на емисии от СО2, но Е, трябва да помислим и по друг въпрос. Какво ще, се, ще стане с е, множеството батерии, които изхвърляме след 20 години, защото е, наистина трябва да... от тук и моя апел към неутралност и една бяла книга, която очаквам от комисията. Благодаря. Сега се обръщам към Европейската комисия. Вие чухте колегите. Имахме КОП-21, в Бон предстои КОП-23. Транспортът не може да не бъде включен в борбата с измененията на климата. Казвам го, защото погледнете какво става от 90-те години насам. Спад в селското стопанство, в индустрията, докато при транспорта имаме плюс 30% емисии на парникови газове. Всъщност, въпросът и вчера беше как можем да се пригодим към новите промени в транспорта, как можем да направим така, че да се справим с парниковите газове. Господин Ертук говори за електрически автомобил, но има други страни, които изобщо не мислят за електрически автомобил. В Китай вече се говори за въглеродния за водородния, извинете, пазар. Какво правим обаче ние? в Европа. Струва ми се, че твърде много време загубихме. Господин Салини, вие говорихте и за инвестициите. И това всъщност е реалния въпрос, защото като говорим за научните изследвания в транспорта, трябва да помислим какво да е бъдещето на транспорта в транспорта има и много зелени работни места, които трябва да се разработят. Ние трябва да се пригодим. Същевременно сме изправени пред една златна възможност, защото можем да преобърнем тенденцията и най-вече можем да се подготвим. Така че в Европа да има много повече доверие. Европа всъщност преди няколко години в навечерието на срещата в Копенхаген беше истински водач. Би трябвало Европа отново да стане водач. И като говорим за подготовката на, за бъдещето, това означава и да можем да предвидим какви ще са промените, да мислим дългосрочно, но същевременно да имаме пътна карта със съответните разчети, изготвена още сега. Като председател на комисията по транспорт, мога веднага да ви кажа, че Комисията по транспорт ще бъде водеща и при измененията на климата и няма да ви оставим на мира. И тъй, госпожо, добър ден. И тъй сега мога да ви дам думата. Чудесно. Ще говоря за тази мобилност в преход. Дали това е шанс или риск? Разбира се, че това е шанс. Може би и за това ние вече и то от дълго време насам инвестираме в различни малки инструменти, поредица от инструменти, свързани с научната дейност, ние искаме да стигнем до нулеви емисии. Вие споменахте водородните технологии. Ние вече имаме съвместно предприятие, което работи по тази тема. Имаме и механизма за свързване на Европа. Използват се много водородни технологии, така както и електрически. След това вие споменахте техническата неутралност, нулевата мобилност. Когато говорим за тези понятия, ние обикновено си определяме някаква цел. На второ място Ние сме напълно съгласни с казаното, знаем кои са участниците, каква е индустрията, какво се случва в градовете. Тук опираме до споделената отговорност и общото усилие. Принципът замърсителят плаща, разбира се, е в центъра на нашите дейности. И това се отнася до всички видове транспорт. Като Разбира се, ние гледаме и какво е глобалното измерение. Моите колеги и в ГД Климат, както и в други генерални дирекции, примерно колегите, които се занимават с авиацията и морския транспорт, се водят именно от тези въпроси. Вие не изглеждате много доволна от постигнатите резултати тогава трябва да сте по-ясни в посланията си, така и ние ще бъдем по-силни. И сега една дума за авиационната стратегия. Ние имаме предвидена проява през месец май, свързана именно с този вид мобилност. ще видите, че в пакета има много предвидени мерки и при пътния транспорт излизаме с множество предложения. Споменахте и цифровизацията. Ясно е, че трябва да използваме така че всеки ви транспорт да бъде по-ефективен, по-устойчив, по привлекателен. Това се отнася в най-голяма степен до обществения транспорт. В края на месец юни аз ще поясня една от мерките, които току-що приехме за мултимодалния транспорт. За нас е важно да има достъп до автомобилите, наличност на автомобили. Изобщо от транспортния сектор да стане по-привлекателен. Альтернативните горива и ниските емисии също бяха споменати. Нека ви напомня, че е в сила директивата от 2014 година. Вече държавите членки са тези, които би трябвало да помислят как точно да изпълняват. За нас, разбира се, е важен и пазара на автомобили. Имаме 19 мерки, вече сме пристъпили към работа по заключенията. Принципно ние искаме да бъдем по-ефективни и тук. Финансирането, друга тема, в доклада има точка, която се отнася до националното и до европейското финансиране – на европейско ниво ние работим с това, което ни се предоставя. Знаете, че всички ние използваме наличните фондове, за да изпълним целите. И още нещо – емисиите на въглероден диоксид. Ние работим по тях, работим по стандартите – за превозните средства и тук не бива да се мисли, че ние искаме да тормозим индустрията. Не, ние искаме да има правна сигурност за инвестициите. Това е. Благодаря, госпожо. И сега нека чуем докладчика. Uh, uh, Благодаря. Ще продължа на моя не толкова е, ошлайфан английски, особено и най-вече заради Вим Ван де Камп. Искам да благодаря на колегите. Като цяло подкрепяте общия тон на доклада. Естествено, ще има и изменения, които ще бъдат обсъдени на срещите на докладчиците в Сянка. Нека да взема отношение по някои от направените коментари. Първо, това, което беше казано, а именно, че доклада е с много по-екологичен тон, отколкото транспортен по своя характер. Аз мисля, това е моето мнение, че тези два аспекта, екологичния и транспортния, трябва да вървят ръка за ръка. Те не се противопоставят един на друг. Създават се много възможности за работни места, например, чрез екологизацията. Говорихте за конкурентоспособността. Всъщност, предизвикателствата са свързани с една по-висока конкурентоспособност. Знаете за член 55. Трябва да работим заедно, двете комисии. Не става дума за идеология и факти. Едната комисия да залага само на идеологията, пък другата на факти, както казва господин Вим Ван Декам. Не, това не е така. И двата аспекта вървят ръка за ръка. Всеки път с господин Вин Ван де Камп говорим общо взето по един и същ въпрос. На следващо място. Технологичната неутралност. Няколко колеги говориха по този въпрос. Като цяло аз подкрепям идеята. Трябва да бъдем максимално неутрални по отношение на използваните технологии. В същото време обаче трябва да покажем на инвеститорите, в коя посока вървят иновациите. И понякога има нужда от повече яснота. Биогоривата. Интересно е да се каже, че искате технологична неутралност и в същото време да твърдите, че не трябва да се изваждат от употреба биогоривата. Това, което правим по отношение на биогоривата, по никакъв начин не е технологично неутрално. Трябва да спрем всички изисквания за сливане по отношение на биогоривата. Всичко е свързано с равновесието в крайна сметка. Знаем, че задължението за смесване съществува, когато става дума за някои горива, биогорива от второ поколение. И, например, авиацията иска насоки в това отношение. Как да използва тя биогоривата от тук нататък като альтернативно гориво. Така че технологичната неутралност, ако говорим за 100% такава, тя е мит. чух критики за електрическите автомобили. От друга страна говорите за Норвегия и Холандия. Знаете, че някои страни, например, имат 100% е, цел за коли с нулеви емисии. Значи, за да се стигне до там и у нас, е, трябва да има цял микс от инструменти, за да подготвим индустрията, защото мерките, които аз очеретавам, са насочени и към по-голяма конкурентоспособност. Вече го казах. Отново казвам, трябва да се намери точното равновесие. Дали говорим за санкции или не? Мисля, че всички тук подкрепиха принципа замърсителя плаща. Едва ли той може да бъде определен като наказание. Този принцип означава, че просто интернализираме външните разходи. Разходи, които се налагат на обществото така или иначе. Не става дума за санкции, за наказание. Разходите трябва да са бреме за замърсителя. Това не е наказание, това е един приличен начин да се интернализират външните разходи. И тук ще търсим равновесието. На следващо място. Новите модели за споделяне на автомобили, предизвикателствата пред градската мобилност. Искаше ми се да говоря малко повече по тези въпроси, но знаете, че докладите по собствена инициатива с определен брой страници и символи. В а, своя доклад аз а, след като зададох основната структура, се оказа, че вече нямам знаци на разположение. Много трябва да се говори за различните видове транспорт, вътрешните водни пътища, например, често се забравят. Аз не исках да правя подобна грешка. Очаквам разговорите относно морския транспорт и авиацията и тух тук чух различни мнения. Господин Бах каза, че трябва да сме дръзки. От друга страна се говори за международни споразумения. Знаем, че ММО и ИКАО не са най-прогресивните организации на света, ако мога така да се изразя. Така че дързостта на нашите действия трябва да е такава, че да има все пак някакъв напредък. Отново казвам, напредък е ключовата дума. Имаше конкретни коментари по конкретни параграфи. Можем да говорим в дълбочина по тях, когато започнем да говорим за компромиси. Единното европейско небе, да, то трябва да се добави. Тук не става дума за нещо, кой знае колко сложно. Можем да се досетим за това. В заключение, ще изчакам вашите изменения за да си създам представа на къде искате да насочим този доклад. Като цяло казахте, че подкрепяте основния тон на доклада, там където може да има равновесие, ще го потърсим. Аз обаче искам да откликнем на предизвикателствата. Колкото по-ясни сме относно бъдещето, колкото по-амбициозни сме, толкова по-добре за транспорта толкова по-конкурентоспособен ще е той. Конкурентоспособност и екологизация вървят ръка за ръка. Подчертавам го още веднъж. Ако направим всичко това, за което аз призовавам, ще помогнем и на отрасъла. Защо не и на самата комисия? Защото тя ще е, обмисли какви ще бъдат нейните предложения, след това ще се намеси и съвета. Въобще очаквам с нетърпение бъдещата работа. Благодаря. Продължаваме. Срока за изменения 20, 20 май до 14 часа. И сега в тази комисия не само, че спасихме клима, не само спасяваме климата, но спасяваме и човешки животи. Сега ще дам думата на е, комисията, на Европейската комисия, генерална дирекция ГРО, на темата спасяване на човешки живот и загуба на човешки живот чрез автомобилни катастрофи или засилване, увеличаване безопасността на автомобилния транспорт. За 10 минути давам думата на представители на комисията след което ще започнем дискусия по темата. Госпожа Шиковска, имате думата. Thank you. Thank you very much. Good morning, uh, Chair. Благодаря. Добър ден, госпожо председател. Добър ден, госпожи и господа. Искам да се уверя, че презентацията е дадена на вашия секретарят. Можем ли да използваме? Изпратихме PowerPoint презентация на секретарята. Получили ли сте? секретария, est ви que презентация. avez la présentation Vous USB Yes. Encore Имате ли USB ключ? Vous avez le plan B We have all the plans. Just... Имате и план Б, така ли, в случай на, на непредвидена ситуация ще е, задействам и втория вариант. Имам и разпечатка на доклада. Докато се зарежда презентацията, нека да направя няколко бележки с общ характер относно предисторията, какви ще бъдат е, следващите ни стъпки. Става дума за един доклад, който е посветен на нуждата от е, подобряване на безопасността по пътищата. Знаете, че тя се подобри много през последните години поради общите усилия на всички в Европейския съюз, държавите членки, местните власти. направ път сме. Но естествено предстои още работа. Има три основни елемента, свързани с безопасността по пътищата. Безопасността на превозните средства, поведението на шофьорите и инфраструктурата. Става дума за цялостен подход. Защо е толкова важна безопасността на превозните средства. Тук има доста регулация. Има европейски правила, които защитават шофьорите, пътниците в превозните средства онези, които са уязвими, пешеходците или велосипедистите. Всички автомобили, например, трябва да се тестват, да произвеждат се, е, като се спазват определени критерии. Благодарение на тази регулация през последните 13 години успяхме да намалим жертвите на пътя с почти 50%. Знаете, че това не е достатъчно, обаче. Целта е до 2020 година да няма повече от 15 000 жертви на пътя. Е, далеч сме от тази цифра. Имаме стагнация от 2013 година насам. Има два регламента, които задължават комисията да следи какво се случва и да дава информация на парламента относно технологичното развитие в областта на безопасността на автомобилите. Изготвили сме един доклад сега по темата. Този доклад е само стъпка в процеса, няма да спрем с него. Тъй като имаме задължение да се отчитаме по двата регламента за общата безопасност и за безопасността на пешеходците, ние правим необходимото. Този доклад е посветен на допълнителното подсилване на мерките и той може да е свързан с допълнително законодателство. По този въпрос работим в момента. И сега. Благодаря за това, че преминахте към следващия слайд. Общата безопасност. Вероятно знаете, че всички превозни средства подлежат на типово одобрение – тук има конкретни мерки, свързани с емисиите, има изисквания за самата конструкция и за безопасността. Ние ще говорим за изискванията за безопасност. Те се прилагат за почти всички превозни средства на европейските пазари до известна степен. До известна степен има и конкретни изисквания за лекотварните автомобили, за тежкотварните автомобили, и за някои други типове превозни средства. Тук има три основни нормативни акта. Регламента за общата безопасност, регламента за безопасността на пътниците и а, още един регламент за специални превозни средства. Ние ще говорим за основния регламент 661, общия регламент за безопасността там се задават основните изисквания за типовото одобрение, за моторни превозни средства, ремаркета, компоненти, технически възли. Има законодателство, което вече е почти въведено след последната реформа, трябва да се отбележи, че не става дума само за чисто европейско законодателство. Става дума за международни разпоредби. Европейската комисия играе активна роля не само когато определя правилата в Европейския съюз, но и в рамките на ООН. На следващо място изискванията за безопасност на пешеходците. Виждате примери за мерките прияти неотдавна. Те все още се въвеждат за леките автомобили, за лекотоварните автомобили, за тежкотоварните автомобили. Това е просто кратко представяне на нормативните актове, на нормативната уредба. На следващо място, вече казах, че комисията трябва да се отчита пред парламента, трябва да даваме информация за оценките, за допълнително усъвършенстване на безопасността, за рентабилността от финансова гледна точка, за е, това доколко мерките са осъществими. Всички тези дейности са насочени към намаляването на жертвите, на броя на жертвите на пътя. Какво направихме от гледна точка на отчетността? За да се подготвим за доклада, ние проведохме няколко мащабни проучвания. Някои от тях все още текат. Първоначално имахме 55 мерки за безопасност, които да се добавят към законодателството. Този конкретен набор от 55 мерки беше публикуван през март 2015 година и ние, възосновата на тези 55 мерки, избрахме един съкратен брой мерки, които да бъдат обект на нашия отчет. На следващо място Нещо много важно. Тук искаме да демонстрираме, че когато подготвяхме е, проучванията, ние се допитахме до много заинтересовани страни, не само представители на индустрията, не само представители на потребителите и на държавите членки. Ние се допитахме и до е, организации като Транспорт и околна среда, Транспорт за Лондон и въобще много-много други заинтересовани страни. Искахме да гарантираме, че нашето законодателство ще бъде одобрено от всички тях. Тук се говори за веб страницата на следващо място с е, какво точно се занимаваме. Нямаме кой знае колко време, за това ако имате въпроси относно конкретните мерки, може да ги зададете. Това е списък с 19 мерки. Те се разделят на две групи. Пасивни мерки и активни мерки, или мерки за пасивна и активна безопасност. Пасивните са онези, които смягчават въздействието на е, евентуални катастрофи по пътищата. Първата колона, с изключение на първото тире, са мерки за активна безопасност, например, свързани с заспиването от страна на шофьорите, интелигентна помощ по отношение на скоростта. В дясната колона последните три тирета те са важни. Е, те ще бъдат включени потенциално в регламента за безопасността на пешеходците. Иначе дясната колона бяха пасивни мерки. Това са проучванията, които приключихме. Съответно, рано през следващата година ще се появят законодателните предложения. Тук не мога да ви дам по-конкретна информация. Имаме оценки на въздействието, които трябва да бъдат приключени. Очакваме през есента да приключи оценката на въздействието и приемането ще бъде в началото на 2018 година. Говоря за предложението за законодателство на комисията. И накрая, кога ще влязат в сила конкретните мерки? Искам да подчертая, че датите, които виждате тук, са е, провизорни по своя характер. Всичко това ще зависи от работата в съвета, от подхода на различните заинтересовани страни. Това е евентуалния срок, който предвиждаме. И накрая искам да кажа, че на първи етап ще въведем мерки, които ще бъдат насочени към а, автоматизираните автомобили. Тоест, виждате, че не работим само по отношение на традиционното шофиране и по отношение на съвременните тенденции. Благодаря. Очаквам с нетърпение вашите въпроси. Благодаря на комисията. Преди да дам думата на докладчика, бих искала да е, е, му благодаря за това, че беше с мен в Малта, когато подписахме декларацията на министра на транспорта е, на тема е, безопасност по пътищата. Е, Европейския парламент е, е, работи по въпроса, е, свърши доста работа. Е, да не споменавам тук множеството резолюции, които сме приели 11-та година, 13-та година, стратегията за жертвите по пътищата, е, след това е, Бялата книга. С други думи, е, действаме твърдо, с решимост и последователно. Защо? Защото става дума за много сериозен въпрос. Е, който засяга не само нашите е, европейски граждани, но е, въпрос, който решаването на който би довел до повишаване сигурността и безопасността по пътищата за всички. Наистина, статистиката е ужасна. 26 000 всяка година загиват по европейските пътища. Това е наистина неприемливо, непоносима статистика. И зная, е, и това е, го казвам към Европейската комисия, знае, че темата е сложна и няма едно е, значно решение, но трябва да направим така, защото е, отговорността е, дали е на местно или европейско равнище, разбира се, националното равнище е много важно, защото в крайна сметка тези неща се случват по пътната мрежа на определена страна, но много важно е да се започне отдалеч от образованието, обучението на младите, да им се е, покаже, да им се внуши, че е, е, скоростта, високите скорости в множеството случаи са в основата на злополуките е, и е, пътните транспортни происшествия. Аз е, така ще държа много, ще обърна особено внимание на този текст – разбира се, подхода ни, това е към комисията, трябва да, е, е да няма разлика между нашия и вашия, от думи към действия. Сега, докладчика, благодаря ви е, всъщност е, за хубавия доклад и за вашата презентация. Вчера от комисаря Булц чухме, че следното, не можем да, да спрем усилията си да увеличаваме сигурността по пътищата. Чухме, че е, ежедневно е, е, умират, загиват хора или са тежко ранени по пътищата на Европа. От 2011 година в един доклад за сигурността, безопасността по пътищата 2020 година аз настоявах за специална система в това отношение законодателство трябва да се взема все по, възприема все по ясни е, очертания. Е, така че да можем всъщност до е, септември да гласуваме по съответния закон. Два въпроса имам, три въпроса към комисията. Първо, кога можем да разчитаме на законодателно предложение от вас? Би било хубаво, ако това се случи още в тази година, до края на тази година, а не просто най-общо да се е, говори за някъде си в 2018. Второ, законодателството по е, измерването е, и е, теглото на, на е, автомобилите е, дизайна на, на автомобилите, който би довел до свеждане, намаляване на пътните транспортни происшествия. Е, това се отнася и за автобуси и тежкотоварни е, камиони. Е, как си представяте бъдещето законодателство, което да отговаря на тези изисквания, така че да не се получи е, разминаване или противоречие между е, новите актове и съществуващото законодателство? Второ, е, правилата трябва да са ясни както за автобуси е, и тежкотоварни е, автомобили, така и за пешеходците. Обяснете ми как е, ще се. Е, е, какво ще се направи? Какви са перспективите за въвеждане на автоматични спирачни системи? пътните транспортни, е, е, тежкотоварните камиони обикновено е, се движат по магистрали, където пешеходците няма достъп. Но се случва, но се случва да минават и през градове, когато са застрашени множество пешеходци системата за, на радари и разпознаване на лица е въведена отдавна и се използва, но ние е, и ние не би трябвало да се откажем от, от това. Но а, какво трябва да се направи, за да се гарантира повече сигурност за пешеходци и за а, велосипедисти, например? Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Кош. Сега госпожа Винелова има думата. За, за презентации. Е, а, да. Благодаря е, на комисията за тази презентация. Е, ние всички сме съгласни, че е, броя на тежкоранените и загиналите по пътищата на Европа е нараснал тревожно през последните години и тенденцията продължава е, ако не направим нещо за гарантиране сигурност, безопасност по пътищата. Е, трябва да... Е, сега няма едно магическо решение, но трябва да се съсредоточим върху основните причини за най-тежките е, происшествия, е, големите скорости е, и употребата на алкохол. Разбира се, необходимо е, е да се е, вземат мерки за поведението на пешеходци и е, велосипедисти. Имам въпрос към комисията. Първо, как изглежда работата от тук нататък? Е, е, чухме известни някои срокове, но е, какви е, критерии ще се използват от тук нататък? Второ, в някои случаи става до, има грешни квоти в съответните грешни квоти в самата система. В системата ISA, например, т.е. интелигентният избор на, на скорост, ако, се, на, ако няма достатъчна стандартизация на пътните знаци, или пък липса на маркировка адекватна. Това са е, допълнителни причини за е, происшествия. Е, тук бих поставила въпроса за процента грешки в системата – И последната ми забележка. В доклада си, е, в вашата презентация, вие казвате, че е, е, трябва да се направи оценка на, на автомобилите, но има информация, че не всички е, държави членки по един и същ начин е, провеждат е, типовото одобрение на автомобилите. В е, в някои държави членки критерия е занижен. занижен. Бих искала да чуя малко повече за това каква информация имате и как това по-нататък може да се отрази върху безопасността на транспорта в съответните държави. Господин, господин Крамер има думата. Благодаря. Малко закъснях, но разбира се, много се вълнувам за това как да намалим броя на жертвите по пътищата. Е, това е тема, която сме обсъждали отдавна, преди няколко години също. Тогава обсъждахме само техническите параметри, как да се до, е, стигне до подобряване на безопасността чрез технически подобрения в автомобилите е, сега вие споменахте какво могат самите е, градски е, власти да направят по отношение ограничаване на скоростта. Е, или, но разбира се, когато става при... Защото скоростта е много важен фактор. При 30 км в час скорост, при изблъск между автомобил и пешеходец или автомобилист и, и велосипедист, велосипедист, е, щетите ще са различни от е, е, случаи, при който скоростта е 50 км в час. Това е скоростта, алкохола и напоследък новата, новия проблем са отклонение на вниманието чрез използване на мобилни телефони по време на шофиране. Сега, е, преди е, време е, гледахме една филм за баскетболен екип, колко души всъщност работят, се въртат около топката и къде се намира топката в момента в полето. Е, това беше една проверка за, е, за концентрация е, на вниманието. Когато човек брои играчите около топката, в даден момент изпуска от погледа си самата разположението на топката. Това се отнася и до, до шофирането. Именно отклоняване на вниманието е една от трите важни причини за пътни транспортни происшествия много често е, се получават злополуки при е, погрешно взет десен е, завой. Е, Наистина, скоро имаше случай в Германия, когато е, един дясно завиваш не видя велосипедист и е, го прегази. Е, тези. Е, ако сериозно работим за намаляване броя на жертвите по пътя, трябва наистина да действаме по-бързо, тъй като тук става дума за човешки живот и за неговото гарантиране. Госпожа Лукашевска. Благодаря, госпожо председател. Не превозните средства предизвикват катастрофите, а човека, който ги управлява. Много често шофьорите са твърде млади, твърде изморени, твърде безотговорни или твърде концентрирани върху мобилните си телефони. Или пък нямат достатъчно добри умения за да управляват превозно средство. Споменахте 26 000 жертви. Какво да кажем за онези 130 000, които са ранени – поради катастрофи по пътищата. Много често тези хора остават инвалиди и семействата им трябва да се грижат за тях. Отново казвам. Хиляди засегнати и хиляди засегнати семейства. Европейската комисия в някои свои документи казва, че трябва да се обърне повече внимание на онлайн обучението. Не съм съгласна. Нито едно теоретично обучение не може да замести практиката. Затова питам комисията следното. Какво ще направите, за да осигурите повече практическо обучение за шофьорите и най-вече шофьорите на камиони? Ще използвате ли симулации? Е, знаете, че пилотите, например, работят в симулатори и така се тества тяхната реакция. Може да тествате, например, способността им да избягват катастрофите с велосипедисти. На следващо място. Нещо, което създава много брожение. Не смятате ли, че има хора, които извършват закононарушение след закононарушение, просто защото санкциите не са достатъчно строги? Тук говоря за онези, които използват мобилните си телефони докато шофират или пък които са под въздействие на наркотични вещества. Не смятате ли, че унези, които предизвикват катастрофа, вследствие на която някой остава инвалид за цял живот. Не смятате ли, че такива лица трябва да бъдат накарани задължени да се грижат за пострадалите? В такъв случай те може да се замислят преди да използват мобилния си телефон докато шофират или преди да приемат алкохол или наркотични вещества. Може това да е проблемно схващане, но ако се накарат тези лица да се грижат за инвалидите, те ще разберат какво са сторили, защото грижата за един инвалид отнема много а, финансови средства, свързана с а, много емоционални и физически натоварвания, освен това. Господин Ерток. Аз също благодаря на комисията за интересния доклад. Хубаво е, че тези 19, различни 19 компоненти бяха добре е, описани, е, целта на които е да се повиши е, безопасността и разбира се, колегите добавиха някои нови елементи. Аз бих искал да се спра на две неща. С молба комисията да ги вземе под внимание. Първо, различните технически възможности, които бяха изброени те са абсолютно е, задължителни и важни. И е, ни връщат пак към въпроса за автономията. Е, те обаче ще ни е, създадат нови проблеми, предизвикателства. Едно от тях е опасността от хакери отвън. И е, ще помоля комисията на този етап, е, преди да се публикува е, този доклад, всъщност да вземат предвид този момент или поне да ни обяснят защо не е възможно, ако не е възможно. И друго. значи интелигентното адаптация на, на скоростта това няма да доведе до емисии на CO2, но а, означава ли на практика, че в различните автомобили ще имаме различни е, различни варианти. Е, какво на практика ще е, представлява и как ще действа в отделните видове автомобили е, тази интелигентна адаптация на скоростта? Госпожи, господин Ван Декам. Благодаря. Имам няколко бележки. Първо, нека бъдем откровени едни с други. Според мен, Нещата не вървят добре. Имаме целите до 2020 година и ако продължаваме в същия дух, не виждам как тези цели ще бъдат постигнати. Това е и най-сериозната ми критика. На второ място. Държавите членки и комисията Знае, че има много лобисти, цял списък и държавите членки също са едни от тях. Как се прилага принципа за субсидиарност в държавите членки? Как се управляват пътищата в градовете, в селата? Може би субсидиарността трябва наистина да се изпълнява. И накрая три технически коментара – разбрах, че комисията е разработила тест за технологична неутралност. Доколкото разбирам, много злополуки са причинени от някакво разсейване или заспиване на шофьора. Като говорим за шофьорите, е важно и обучението. Много е хубаво хора, които са карали 10-20 години да минат през някакво обучение за напреднали. И накрая ми се струва, че трябва да се имат предвид и тези, които карат мотоциклети, мотопедите. Много често са част от такива злополуки изобщо превозните средства на две колела, които се задвижват от мотор. Благодаря ви. Госпожо Конечна, много ви моля само една-две минути, тъй като вече доста се бавим. Uh, Já jenom teda už eh, doplním kolegy, protože řada věcí tady samozřejmě byla... byla... Само да добавя нещо към е, колегите. Вече много неща се казаха, но аз е, също благодаря на комисията за е, презентацията, но не чух от тях ясно какъв вид законодателство възнамеряват да предложат, за да се вземат верните решения прави са колегите, които казаха, че повечето от мерките е, са в ръцете на държавите членки. Е, и е, когато става дума до такива банални практики, като да кажем споделяне на е, автомобили, е, държавите членки, това се практикува вече. Е, само, че в последните 10 години наистина много работа беше свършена. Е, самите цифри сочат това. Е, жертвите от пътни е, транспортни происшествия са, е, намаляват, но тенденцията трябва да продължи, разбира се, което предполага е, мерки, които в някои държави членки са въведени, които обаче трябва да се въведат и в други. Е, е, тъй като са доказали своята полза е, това трябва да върви е, паралелно с развитието на нови технически възможности за водачите на електромобили, на други транспортни средства, Е, сега може човек да може да бъде предизвикана е, происшествие от е, това, че, да кажем, шофьор е, разговаря с някого и не, не дооценява ситуацията на пътя. Така или иначе, благодаря на господин Кохта за изготвения доклад и аз очаквам да работим добре в рамката на комисията. Надявам се, че ще излезе добър документ от това. което е в полза на нашите граждани. Сега давам думата на комисията само за една минута, тъй като много време вече а, беше посветено на темата. Благодаря за една минута, госпожо председател. Аз съм съгласна, че трябва да се запитаме кой какво прави и как изпълняваме Нормите. Разбира се, безопасността по пътищата зависи от държавите членки, от инфраструктурата, от поведението на водачите. Но днес ние обсъждаме безопасността на превозните средства, защото тя се регулира на европейско ниво, така че да сме наясно кой за какво отговаря. На второ място, по мерките непряко свързани с пътната безопасност, имаше въпроси за тренажорите, например, и други. Имаше също така въпроси по графика и влизането в сила на конкретни мерки, дали датата 2020 година е реалистична. Ние работихме усилено, за да излезем с убедително предложение. Разбира се, това отнема време. Следващия месец започваме обществените допитвания. Тук също има срок, ще работим максимално бързо, но трябва да имаме предвид и ритъма на работата правим всичко възможно предложението да е максимално солидно. Дали не трябва да има допълнителни мерки за велосипедистите, за пешеходците? Всъщност някои от новите мерки влязоха в сила само 2015 година, така че първо трябва да ги оценим и после да видим дали ще има други. И накрая автономните превозни средства също трябва да се има предвид. По киберсигурността вече се работи в Женева, там има специална работна група. Трябва да не забравяме, че за автоматизираните автомобили трябва да има различно типово одобрение и различен набор от мерки. И последно, Казах, че представихме доклад с 55 мерки, от които подобрахме 19 тъй като технологиите все още не са готови. Ще има и последващи мерки, но трябва да видим какво позволяват самите технологии. Това искам да кажа. Аз не знам дали колегите от GD ще кажат няколко думи по поведението на шофьорите. Благодаря, няма време, но ние ще имаме възможност да се върнем на темата, докато очакваме и текста на комисията. Господин Кох, една минута. Благодаря ви. Доста късно се изказвам, но ще бъда кратък. Благодаря на членовете на комисията за техните предложения. Ще имам всички тях предвид, но разбира се не мога да ги включа, тъй като доклада ще стане твърде дълъг. Искам да помисля за автомобилите, това, което отива отвъд инфраструктурата и поведението на водачите. Моят фокус ще бъдат превозните средства. Благодаря, господин Кох. Преминаваме нататък.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 Thank you. Good morning. Allons-y, nous allons continuer. Нека продължим. Нека кажа най- сърдечно добре дошла на госпожа Катрин Траутман, която много добре познава Европейския парламент и е, както казваме във Франция, истински европейски стълб. Много ни е необходима. При нас е и господин Карел Винг, който също координира коридорите на ТНТ. Той може да ни говори за постигнатия напредък, ние ще разберем какво се прави по Северо-Балтийския коридор. Много внимателно ще изслушаме вашето представяне, но нека кажа, че разбира се, ние имаме своите правила за водене на дебат. Ще дам думата на всеки един от вас за по 15 минути. След изказването ще чуем колегите депутати, нашия постоянен докладчик по ТНТ, господин Маркос Пипър, който ще се върне в залата. Госпожо Катрин Траутман, нека ви дам думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател заедно с колегата Карел Винк. Много се радваме, че можем да представим нашата работа и това до къде сме стигнали. Радваме се, че можем да представим пред почитаемите членове на Европейския парламент. Това наистина ни лъскае. За нас е добре, че много от парламентаристите следят работата ни като координатори. Ще се върна на тъй наречените градски възли, след което колегата Винкел ще представи своята работа по ЕРТМС. Във втората част ще говоря накратко за коридорите. Надявам се да имаме и достатъчно време е, за дискусията. От самото начало трябва да кажа, че за нас ролята ни е на хора, които би трябвало да улеснят работата на транспортните мрежи в Европа. Като тук, разбира се, е водещо значението на коридорите, работата по инфраструктурата, новата инфраструктура. За нас е важно да очертаем европейската територия, но и да мислим за европейските граждани. Тези коридори зависят от градовете и градските възли, за които ще говоря. Много е важно да се осигури достъпа на всички до мобилност. На второ място трябва да отчетем спецификата на градското население, изложено на замърсяване, шум, улично движение. И на трето място, като въведение, нещо, което ще намерите и в моята презентация, са услугите. Като говорим за градски възли, ние говорим и за услуги, свързани с мобилностите и най-вече те наречените меки мобилности – При градските възли бихме искали да се помисли внимателно, защото повечето хора вече живеят в градовете. И би трябвало тези градове да са платформи за връзка, много добре разработени технически връзка между различните видове транспорт а, и на дълги разстояния и чисто регионални. Това има и своите логистични измерения. Градските възли са изключително важни за ефикасността на всички коридори. Затова и ние искахме да се помисли по-конкретно именно по този въпрос. Така ще можем да работим с различните представители на национално, местно, регионално ниво, тези, които се занимават с урбанистичните планове и управляват метрополиите. Ние искахме да поставим ударението също така върху градската логистика – Ясно е, че тя е много важна за услугите, предлагани в национален и международен план. За нас също така е важно да знаем до какви разходи води концентрацията на пътното движение. Сега се изчислява економическото отражение – на задръстванията 1 милиард евро или 1% от БВП на Европейския съюз всяка година. Най-вече този ефект се усеща в градските възли. Градските възли могат, разбира се, да бъдат и място за експериментиране с нови идеи, място на обучение, на растеж, но при тях също така се реализира и голяма економическа загуба във веригата на стойности. Затова ние трябва да говорим за градските възли и предизвикателствата на замърсяването, на шума, опасността от злополуки и, разбира се, въпроса за ролята на гражданите. Тези, които използват транспорта. Потенциалът на градските възли за нас е, както казах, нещо, на което искам да поставим ударение – По иновациите работи комисията и тре... ИМКО в Европейския парламент пък разглежда правата на потребителите при услугите за мобилност. Економическото развитие и лостовия ефект при Новите услуги за мобилност също обаче трябва да се разгледат. Тези градски възли би трябвало да предоставят оптималните условия за реализиране на добавена стойност при логистичните услуги, при мултимодалните услуги. Разбира се, това е работа, която никога няма да бъде прекратена. Говорим за текуща задача – особено при е, оперативната съвместимост и многомодалните системи. Трябва да се мисли и за прехода към чиста енергия, електрически автомобили, превозни средства на газ. Това също е някакъв вид катализатор – за преход към многомодални системи. Не бива да забравяме изподелянето на автомобилите и наречения каршеринг. Сътрудничеството също така между града и регионите е предмет на множество програми, като тези по Интеррек. Виждаме, че има отличен обмен на добри практики при управлението на транспортните потоци, например. Новите услуги и тъй наречения интелигентен град. Защо е интелигентен? Защото това ще е града, който се опитва да даде отговор на поставените въпроси. За нас е важно също така да се мисли и за екологичното измерение, да има реални резултати при разгръщането на новите екологични инициативи. Набързичко искам да се спра на тези иновации и възможностите, които се дават, новите перспективи на цифровизацията. Ние избрахме няколко приоритетни теми. Альтернативните енергии на първо място. Знаем, че в момента те се използват във всички коридори на ТНТ. И имаме е забележителни примери на добри постижения. Преди няколко месеца разговаряхме с държавите членки и обяснихме, че тези коридори дават възможност за истинска стандартизация и използване на новите технологии. Това може да се види и при Европейската система за управление на железопътния трафик или РТМС. Там наистина може да се стигне до много по-добър резултат, ако има бърза хармонизация, повече ефикасност, повече безопасност в железниците. Когато дадена технология вече е готова, но все още не се използва, ние минаваме през пилотен проект и минаваме през всички брънки на веригата на стойността. За нас е важно да изпълним на практика това, което определяме като пространство за иновации. истинска отворена лаборатория, която дава възможност на предприятията да работят заедно, да се обединяват в изследванията. Освен това, ние имаме собствени програми за научни изследвания, трансфер на технологии, които да направят коридорите по-ефикасни. Нека кажа какви са нашите перспективи при градските възли ние бихме искали да се прилагат пълноценно новите технологии за декарбонизация и за намаляване на замърсяването. Важно е коридорите също така да допринесат за изпълнението на условията по пакта от Амстердам. Искаме да стигнем и до истинска пътническа мобилност. Да имаме мобилност, която да е безпроблемна. Градските възли, вече казах, трябва да бъдат разглеждани като платформа, като място за експерименти с новите идеи. Виждаме, че всеки път, когато прибягваме до цифровизацията и тук нямам предвид само автономните автомобили, се получават добри резултати. Нека кажа какви са бъдещите водещи проекти. С госпожа комисаря ние ще обсъдим възможността да се разработят проекти, които наистина да бъдат добри примери и това ще се работи през следващите 3 до 4 години. Много благодаря на Катрин Траутман. Без да губим повече време, ще дам думата на Карел Вин, който е европейския координатор на европейските системи за управление на железопътния трафик. Заповядайте. Uh, благодаря, госпожо председател, уважаеми евродепутати. Много се радвам, че ме поканихте, за да ви дам повече информация не само за стратегията и за визията, но и за един проект, който би трябвало да се реализира в идните няколко години. Ще обясня за какво говоря. Както Катрин каза, помощта се оказва от програмата, за която говори Катрин. Ще говоря за железопътния транспорт. Ясно е, че железопътния, шосейния, морския транспорт трябва да се допълват един друг, що се отнася до целите, които имаме по отношение на оперативната съвместимост и мобилността. Основната ни цел е оперативната съвместимост. Всичко останало е просто инструмент. За да постигнем тази оперативна съвместимост, тя е водещата тема, когато говорим за мобилност в Европейския съюз. Няколко думи за системата ERTMS. Тя е много обширна. Нека да опиша все пак какво представлява тази система. Това е система за сигнализация – това води до конкретни последици. Ще дам примери. По отношение на декарбонизацията, знаем, че железопътният транспорт е най-ефикасен, що се отнася до емисиите на въглероден двуокис. Можем да увеличим капацитета на железопътните мрежи с между 5 и 10%. Това е амбиция. Deutsche Bahn, например, е в включила тази цел в своята програма за развитие. Аз обаче разбирам от железници и смятам, че потенциала може да е много по-голям. И едва ли трябва да се изненадваме, когато в крайна сметка се разгърне в пълна степен РТМС, че евентуално ще имаме 20%. На второ място, нещо много интересно. На европейско ниво, и подчертавам това, създадохме технология, която може да се развива. Е РТМС е определена, определено е как тя трябва да изглежда, но това е стъпка към осъществяването на крайната цел, връзката между местното ниво и спътниците. Всичко това ще отнеме време, естествено. Може би 25 години, но потенциала съществува. По отношение на глобализацията, ние създадохме система, която се копира в останалия свят. Нашата система е много успешна на пазари като турския, австралийския. Интерес проявяват и други държави. Значи Европа в това отношение е завоювала място на световните пазари. Трябва да се говори за еволюцията, защото тя е свързана с сигурността. Направихме заключения, по силата на които се оказва, че сигурността от използването на системата РТМС ще се увеличи с 15-20%. Технически системата е определена, как да бъде разгърната. Имаме цели по така наречената програма за пробив или Breakthrough Program. Ние загубихме 4 години за да уточним какво искаме да направим, но сега стигнахме до финалната права. Значи, имаме техническото задание, спецификациите за софтуерната система, тъй като това е и софтуерна система. На второ място Имаме реалистичен план за европейско разгръщане. Знаете, че по силата на стария план се говореше за 2017 година. Имаше и план, който трябва да покрие периода от 2017 до 2030 година. Направих едно предложение, което беше прието от комисията, плана за изпълнение да се раздели на две. На първо място период 2016-2023 и на второ място 2023-2030 година. Защо? Първо, аз имам опит в железниците, както вече казах. Когато дадете 15 години на железниците, те 10 години не правят нищо и след това последните 5 години всички се забързват да вършат работа. Затова казах, че в първия период трябва да има основни промени и адаптации, от които ще има нужда. Интересното е, че ако успеем да реализираме планираното за първия период до 2023 година, значи всичко ще стане готово. Не само от техническа гледна точка, но и от системна гледна точка, от оперативна гледна точка, от гледна точка на авторизацията. Ако до 2023 успеем да реализираме плановете, ще можем да ускорим цялостното изпълнение. Още нещо и то е ново за железниците. Искаме по отношение на а, нискотарифните превозвачи, да има система, която да е стандартизирана, да може да се използва в целия Европейския съюз. Това е голяма промяна спрямо миналото. Какво означава това? Ако кажем, например, че а, искаме да има стандартизация за а, звената на борда, то следва да изискваме от а, а, инфраструктурните оператори да направят необходимото по отношение на тези OBUs, както ги наричаме. Ако искаме стандарта да е един и същ в цяла Европа, трябва да намалим националните изисквания до минимум. И това не е лесно, защото всеки има своите желания. И на следващо място имаме нужда от ясна и прозрачна регулаторна рамка. Националните изисквания трябва да бъдат оповестявани. Ако искаме да има международен транспорт. Днес разходите са между 3 и 5 милиона и между 3 и 4 години отнема разрешителното. Това е невъзможно. И искаме да променим тази практика. И така как стоят нещата по-настоящем относно тази програма за пробив, както сме я нарекли. Значи, спецификациите по системата ERTMS съществуват. Те са приети, и те ще представляват базата, софтуера също е създаден по силата на така наречената базова линия номер 3. Той също е прият. На следващо място програмата за разположение е приета и по нея са поети ангажименти от държавите членки. През декември получихме формално одобрение. Ще имаме два периода. Първи период до 2023 година и втория период след 2023 година. В края на първия период ще има оценка на постигнатото. Какви са основните ангажименти, които поехме по силата на споразумението? и по силата на меморандума за разбирателство от 2016 година. Значи трябва да има стандартизирани единици, които да се използват в целия Европейски съюз и на второ място е, одобрение относно инфраструктурата и относно а, е, самите железопътни линии, които а, е, да отговарят на едни и същи стандарти в цяла Европа. И накрая нещо много важно. Има нужда от споразумение с индустрията на доставчиците. Трябва да разговаряме с операторите. Днес след обед ще имам още един разговор, за да обясня как точно трябва да се решат проблемите. Сътрудничеството от страна на индустрията е много важно. Много е важно да се защити европейската индустрия. Когато пред себе си имате големи компании, китайски компании, когато имате инициативи, които са свързани с конкурентоспособността, на лице необходимостта от по-голяма координация. Технологическото развитие също трябва да се вземе предвид. Плана за действие за системата ERTMS е, както вече казах, е, в рамките на два периода до 2023 година и след това до 2030 година. Аз ще се постарая да постигнем целите и моята роля като координатор е да оказвам натиск, за да постигнем наистина целите. Ще говорим много за коридорите. Както каза Катрин, трябва да покажем, че онова, по което работим от много години, си е заслужавало. Ще говоря по-късно за пътническите коридори, както и за товарните коридори. Нека да ви дам един конкретен пример. Париж, Лион, например, сега е осъществен с подкрепа на комисията, вместо да полагаме нови релси, които са необходими поради капацитета, новия капацитет, по-лесно е да приложим RTMS. Французите казват, че можем да преминем от 13 на 18 влака, благодарение на тази система. Това означава, че ще спестим няколко милиарда за или от полагането на релси. Това е един конкретен пример за полза от тази технология. Две карти, така стоят нещата днес. Няколко хиляди километра. Втората карта, какво очакваме да се случи в края на 2023 година. 20 000 километра трябва да имаме тогава, които да са оперативни. И накрая От техническа гледна точка може и да сте много ентусиазирани, но откъде да дойдат парите, как ще се финансира това начинание. Имаме бизнес проекти за всеки един от коридорите. Можем да демонстрираме, че ако внесем принципа на оперативна съвместимост по всички 9 коридора, ще има възвръщаемост. Някъде по-висока, някъде по-ниска, но приемлива. Възвръщаемостта е едно, но трябва да се договорим и с държавите членки, защото те имат а, е, своя транспортна инфраструктура, имат свои транспортни министри с техните виждания. Затова трябва да се види какви са различните виждания в различните национални планове, да се координират различните виждания – да се видят какви са предложенията на ниво държава членка. Мисля, че ако направим всичко това, по-лесно ще убедим власт имащите в ползите от РТМС и плана за разгръщане. Мисля, че комисията ни подкрепя. Много съм благодарен, защото вашата помощ ни дава възможност да направим тези огромни инвестиции. Сътрудничеството с ЕИБ тече гладко има няколко канала за финансиране. Сега вече преминаваме към конкретни е, желания и мерки. Даваме няколко месеца за уточнение. Ще имаме публично и частно финансиране, ще има безвъзмезна помощ, ще има финансиране по ЕФСИ, Европейския фонд за стратегически инвестиции – Остава ми да отправя едно послание към заинтересованите страни. Нека да не следваме традиционното виждане, че ако трябват пари за железници, трябва да се отиде към правителствата. Не, много може да се постигне с много по-малко вложени средства. Само трябва да се положат усилия на ниво държави членки, на ниво оператори, е, на ниво управление на инфраструктурата. Този конкретен проект, и подчертавам това, той е конкретен, оформен, е един от най-големите европейски, паневропейски проекти. Това ще бъде нашия принос за благоденствието на населението и този принос ще бъде силно положителен. Благодаря. Много ви благодаря. Наистина трябва да Euh. Avant de vous donner la parole, on va laisser Madame Catherine Trottmann nous donner les éléments, notamment. Сега ще дам думата отново на госпожа Траутман за някои, да добави някои елементи за коридорите. Е, предполагам, че депутатите се интересуват да знаят е, докъде са стигнали е, различните проекти за коридори, Балтийските, е, Северно море, Балтийския коридор и така нататък. Е, преди няколко седмици е, приключихме, приключихме анализа, всъщност задълбочихме анализа за характеристиките, техническите на тези коридори. Имам списък с проектите, но все още ги актуализираме и имаме над е, че 80 милиарда, проекти на стоеност над 80 е, милиарда е, евро. Наистина, това ще е преки ефект от този ефект на, на верижен ефект, така да се каже, между проектите. Работихме конкретно по въпросите за мощностите, капацитета, е, тесните места в градските райони. Е, проучихме, както вече казах, всички начини за е, оптимално финансиране. На втория слайд се отнася до финансиране и има, постигнахме добри резултати е, с е, призива си 2014-2015 набрахме е, над 3 милиарда евро съфинансиране, които ще се сберат за 19 проекти по коридорите. 19 милиона ще се отделят за безвъзмезни помощи по проекти, които споделяме с други коридори. Срите по е, в кохезионна политика е, Литва, Латвия, Естония. Е, там те ще получат около 9 милиарда евро по е, фондовете за е, стратегически инвестиции до е, важна част от е, този проект е, ще е именно този коридор. Е, проекти по ЕФСИ е, също, като например модификации, подобрения по, на летището в е, Талин, летището на Рига и други проекти от този род ще бъдат финансирани по този начин. Много активно работим за да развиваме проекти е, в е, е, от 15-та година, вече две години го правим. Имаме работна група, която вчера се събра в Лиеш с Петър Вала. Ще работят по коридора Северно море, Балтийско, Северно-Балтийско море. Работим по Балтийско-Адриатическия коридор – и готвим среща през септември, септември за градския възъл, градските възли. Ще приключа с плановете ни е, по Балтийския коридор ще се мобилизират 1,2 милиарда средства които ще дадат възможност да се осъществят проекти на четири страни Естония, е, Литва, Латвия и Полша. Доста сме напреднали в това отношение, защото 2017 година ще се привършват някои ключови проучвания. Имаме е, междуправителствено споразумение, подписано през януари и споразумение между парламентите на въпросните страни. Вече до 18 е, година ще е, приключим с техническия проект е, и 2020 ще се освоят съответните терени, необходими за реализация на проекта. Това ще ни даде възможност да се вместим в сроковете 2020 2025 година, когато е крайния срок, всъщност 2030 е крайния срок за изграждане на този е, коридор ще дам възможност на Карл Винг да е, вземе отношение, тъй като е, този именно е, нов, тези нови коридори ще дадат възможност да се приложи е, тази система за управление на железопътните линии РТМС, е, за която той е, е, отговаря. Е, това е от моя страна. Готова съм да отговоря. Е, само е, в заключение да кажа това, което можем двамата да ви кажем е, е че е, работейки, е, напредваме, но сме наясно, че е, доста работа остава да се свърши и разчитаме на вашето съдействие в това отношение. Благодаря, Катрин. Благодаря и на вас, господин Винк, за вашата презентация. Сега ще дам възможност за дискусия. Първо на докладчика, господин Марк има думата. Ja, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung. Благодаря за вашата презентация. Е, Катрин познавам от е, посещение в избирателния ми район. Катрин, ти беше там, присъстваше, но имахме и е, представихме няколко проекта, които чудесно се изпълниха. Имам три въпроса. Първо, вашият, на двамата опит с ЕФСИ? Не трябва ли малко по-така сериозно да погледнем на този инструмент? Според мен ЕФСИ в основните страни на Европа, в страни в моменти на криза не е особено смислен. Има чисто финансово-технологично от този фонд няма особени, особен смисъл и, тази информация имаме от финансови министерство, от потенциалните вносители на проекти. Втори въпрос към Катрин Траутман. Каза, че в Литва и Латвия допълнително 6 милиарда евро би трябвало да се намерят за инвестиции в тези транспортни коридори. 6 милиарда за две държави само. Може би грешно съм чул. Обаче мен ме е, е, очудва откъде идва това е, и е, тази цифра, защото от сега за 2020 година едва ли можем да се обвържем с някакви е, инвестиции за, е, транспортната, в транспортна инвестиция. И последният въпрос е към двамата. Е, имате ли представа, тук в Европейския парламент много спорихме е, по въпроса, страните по кохезия, други страни, е, за да се стигне до компромис. Там въпросът ми е, имате ли представа е, как е, излежат националните е, пакети, финансови пакети. Дали някакси средствата се разпределят справедливо или пък не се ангажират и средства, които в допълнителни търгове биха могли да, които биха могли да дойдат от допълнителни търгове. благодаря. Първо, благодаря на господин Финк. Е, би го нарекал господин интероперабилити, господин е, оперативна съвместимост. За дългите години, които работи по тези въпроси, от 8 години аз съм свидетел на а, е, неговата работа господин Финк винаги е, е, е бил така в предните редици на работата по взаимната опера, оперативната съвместимост между отделните железопътни системи. Добре, дошъл, добре дошли сте в този парламент. Въпросът е, е, посоката на, на градските е, възли в ТНТ, ТН, коридорите. Имахме неодавна работна закуска, на която говорихме по тези въпроси. И когато говорим за цифровизация, по-скоро е, теоретизираме, отколкото е, да вникнем в практическата е, приложимост на тези въпроси. Тук говорим не само за 5G, 4G, 5G Знае, че компетенциите са разделени между държавите членки е, в Германия и между отделните провинции. Е, в Европейския съюз предвижда средства за финансиране, но е, би трябвало да се знае различните фирми в областта на комуникацията трябва да знаят кой, къде, кога и колко ще инвестира. За мен това тук се, има проблем и аз не зная дали вие като координатори е, така сте наясно с това и как излежат е, нещата от ваша гледна точка. Интересуваме вашата оценка. Да, казахте, че статистическите е, е, е, такива, тези е, градските възли дават е, доста преимущество, но има и доста недостатъци. Е, в е, Германия се казва, време, че ще загуби е, чрез е, недостатъците, ще се увеличено ниво на шума и замърсяване на въздуха. В преразлежане преразглеждане директивата за евровинетката се говори за интернализация на разходите. Като координаторка, каква ще е вашата, твоята оценка е, а именно дали заедно с емисиите, с а, е, а, е, шума не трябва и а, да се замерват и твърди частици, прах и така нататък. И, и, а, както и задръствания по пътя. А, Трето, иновациите, е, които, е, с които разполагаме, които обаче не могат да се прилагат на техническо равнище, защото нямаме съответната инфраструктура. Тук е, имам предвид станции за зареждане с електричество или пък други 2016 е, вие е, смятахте да постигнете, да се изпълнят националните планове. Как е, гледате на въпроса с инфраструктурата в бъдеще? Вчера разговаряхме с комисар Бълч. За сега 19 държави членки са се включили, но все още 9 не са го направили. И какво трябва да направи комисията в случая? чистия е, път за транспорта е, по тази тема, какви са най-големите проблеми с тези коридори и как могат да бъдат преодолени тези държавите членки и ние като парламент е, какво можем да направим а, с някакви предложения за, за законодателство или пък доклади по собствена инициатива? Господин Крамер. Äh, И аз благодаря за представянето. Аз е, е, с господин Финк имам, Винк имам е, редовни е, контакти. Е, когато се казва, че до еди коя си година трябва нещо да се случи, нищо не се е случило, е, това е моя опит до сега е, господин Винг е, е работил е, задълбочено в железниците и знае как реагират управите на всяка нова стъпка. Говорим за спася... пестени на емиции, 15-20%, например, при което означава 30% мощности, Е, всичко това води до една наистина печеливша ситуация за всички. И въпреки това е, толкова години не успяваме да приложим всички тези теории. Въпросът ми е между Калнаш и полската граница е, се строи за 500 милиона евро нова отсечка регионалният транспорт там е, е прекратен именно поради това строителство, е, от което е, нито, е изградена, нито е изградена полската система за безопасност по железопътните линии, нито пък И всъщност е, много малко влакове е, са приспособени за е, движение по тази отсечка. Е, както казах, е, движението почти е замряло по, този, е, по тази отсечка. Казахме колко е важно трансграничният транспорт за Европа. Та въпросът ми от тук кога комисията Карл Винк и Катрин Траутман е, с, от кога знаят е, за е, тази, е, за този случай. Ако ще обсъждаме още 10 години този въпрос, е, е, това е безумие. Втория въпрос. Доколкото разбирам в Ест Естония има е, съпротива срещу трасето, което е избрано е, по екологични е, или други причини. Е, на едните пречи екологията, на други трасето води през. Е, е, означава отнемане на е, земя. Е, и трети ми въпрос е свързан с комбинирания транспорт. Е, би трябвало да е, комбинацията между железопътен е, и сухопътен шосеен транспорт е, и прехвърлянето от едните в другите би трябвало да е без проблема. Дълго работихме за това, именно да има да, взаимна оперативност, оперативна съвместимост между отделните системи. Имате ли информация какво е постигнато в това отношение? Е, благодаря ви, и да, че знаем, че е, Балтийския коридор е, доста е напреднал в това отношение, но знае колко трудности ще произликат поради големите различия между Литва, Латвия и Естония. Доста средства са отделени, дано само да бъде осъществен проекта. Всичко хубаво ви желая успех! Благодаря, господин Крамер. Сега господин Вернер. И аз благодаря на Катрин и на е, Карел. Винаги с голямо внимание сме следили, следили действията на координаторите и работата им с националните е, Министерства на транспорта. Знаем, че е трудно всичко това е, колегата Крамер каза е, колко години за жертвите ни означават, е, колко, какво означават 15 години за ЖП транспорта. Но както каза Карл, големия играч, големия фактор в производството и развитието на, на железопътни на влакове и локомотиви, е, накрая е, се стигна до, до извода колко важна е, е тази техническа съвместимост. И когато, ако трябва РТМ, е, е, тази система за управление на, да бъде е, е, разумна, да действа, както да кажем в отсечката Париж-Лион, 30% повече капацитет означава <clears throat> много повече плътност на покриваемост на, на мрежата с влакове, и разбира се, тук става дума за комбиниране между бързи влакове с регионални влакове, както и товарните. Когато, ако трябва да работим допълнително за превоз на товар и товарни влакове, това не означава ли повече шум, по-високо ниво на шума за градските райони? И тук вече трябва да се помисли е, къде и как е, е, подвижния състав трябва да се съоръжи с автоматични системи, спирачни системи. Според мен ние трябва да изградим собствен европейски консорциум с а, крупните производители на а, високоскоростни влакове. Е, европейски е, производители на, на самолети, например, е, могат да, да бъдат, предлагат сериозна конкуренция на Boeing, Lockheed и други американски фирми. Китайците също се кооперират ние би да е, носим отговорност за това да задържим е, е, производството на влакови локомотиви по движен състав в Европа. Но въпросът ми е ние имаме собствени е, програми и аз е, винаги е, съм подчертавал, трябва да имаме оперативна съвместимост между, например, Deutsche Bahn и белгийските железопътни и френските имат общо съвместно предприятие и търсят общи технически решения. Имаме е, прозрачно проследяване на, на трасетата. Е, направили сме почти всичко, сега трябва да прилагаме на практика. Е, и вие двамата е, работите в това отношение по един е, е, чудесен начин. Благодаря за което. Мадам Вирконен, месье Вим Ван де Камп, браво. Ken Jacquelman, très bien благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря и на двамата координатора. Много бяха вдъхновяващи вашите изказвания. Очертаха се наистина мегатенденциите в европейския транспорт. Вашият подход е интересен. Тези коридори, както вие казахте, са опитното поле за новите идеи. Можем да видим и как работи цифровизацията. Отлична идея. Защото в транспортния отрасъл има различни предложения за бизнес модели. Също Същевременно технологиите се развиват много бързо и това е голямото предизвикателство на европейско ниво. Не бива да се стига до раздробяване – при цифровизацията. Трябва ни единен цифров пазар. Единен пазар и при транспорта. Всички трябва да работят заедно. Това означава, че е необходима наистина координация, рамка на европейско ниво, насоки, регламенти и стандарти. Ние искаме един напълно интегриран пазар на европейско ниво. Във вашия доклад също така казвате, че се разглеждат и други проблеми, като оперативната съвместимост. Коридорите ТНТ дават прекрасни възможности за трансгранично сътрудничество – харесва ми също така, че обръщате внимание на научно-развойната дейност и на пилотните проекти. Знаем също така, че цифровизацията променя начина на предлагане на мобилни услуги – променя и начина на придвижване на хората. Вие сте запозната с мобилността като услуга, разбира се, ние говорим за това в Финландия и искаме да създадем точно такава среда, която да подкрепя новите бизнес модели и цифрови услуги. Това е важен инструмент за бъдещето, госпожо Траутман – вие споменахте някои водещи проекти, по които работите заедно с комисията. Добре е да ни кажете малко повече за тях. Кои са тези проекти? Ние, освен това, сме хора вземащи решения и трябва да знаем как да се ползват финансовите инструменти. Така че ще е добре да ни обясните каква е разликата между нуждите и инвестициите на европейско ниво. Имаме ли достатъчно финансови инструменти? Съгласувани ли са достатъчно добре? Благодаря ви Мисля, че е много важно наистина да използваме тези коридори, да разчитаме на цифровизацията в Европа. Merci beaucoup. Monsieur Wim van de Kamp, vous voulez prendre la parole très rapidement Oui. Господин Ван де Камп. Госпожо председател, аз имам много въпроси, но тъй като няма достатъчно време, няма да ги задам, тъй като няма да получа отговор. Ще попитам обаче за китайските инвестиции в балтийските държави. Чуваме за камиони, които пътуват от Москва към Рига и на други места. Бихте ли ни казали малко повече? Е, скъпи координатори. Тъй като нямаме много време, е, вие ще трябва да осъществите истински подвиг и да отговорите на въпросите в рамките на максимално 3 до 4 минути. Готови ли сте? Започваме с господин Винк. Ще се опитам да отговоря на предизвикателството. Първо беше поставен въпроса за инвестициите, разпределението на фондовете. Моят приоритет в момента е първо да проуча коридорите, да видя какви са економическите основания и след това заедно с комисията и специализираните и служби да видим какви са финансовите нужди. Мога само да кажа, че в момента работи много добре с комисията за регионите. И сега виждам една много по-голяма отвореност. След това за финансирането и реализацията Рейнския коридор ще бъде свършен до края на 2022 година, което показва, че всички коридори са важни. Ще имаме и информация за иновативните платформи. Това е също свързано с финансирането. Вие говорихте и за инфраструктурата и системите за комуникация, които са необходими, за да се реализира цялата програма. Ясно е, че тук ефикасността е много важна. При системите за комуникация ще трябва да вземем решение какви да бъдат новите комуникационни системи. Предполагам, че в началото на 2020 година ще видим как да заменим системата GSMR, която вече е устаряла. Имаше и общ коментар. Обръщам се към господин Крамер. Високо ценя работата заедно с вас като представител на комисията. Е, вие сте разочаровани до някъде. Казвате, че ако не се работи бързо, това не е достатъчно добро. Но трябва да се мисли за сигурността, капацитета, разходите. Потребителите трябва да бъдат доволни. За нас е много важно да имаме наистина конкурентна железопътна система. Това всъщност е голямата промяна. Това искам да изпълним през периода 2017 до 30 година. Отговарям и на вашия въпрос. Индустрията трябва да си даде сметка, че тук има предизвикателство – и че ако не се структурира, ако няма партньорства, примерно Сименс и Ломбардия, няма да се постигне успех, тъй като ще липсва мащаб и няма как да има конкуренция с японците, например, с китайците – това е проблем, който съм обсъждал неведнъж с изпълнителните директори на компаниите и сега на всеки три месеца ние променяме а, насоките си, провеждаме задълбочен дебат. Но съм съгласен с вас, наистина трябва да ускорим работата. Всичко това отнема твърде много време господин Ван Камп и господин Вирконен. Предполагам, че Катрин ще ви отговори, но аз искам само да кажа, че ние можем да имаме всякакви технологии, да напишем книгите, да разработим бюрократичните документи на абсолютно всички нива, комисия и така нататък. Но от опит виждам, че в крайна сметка личния контакт, примерно между комисията, координаторите и хора от държавите членки, които взимат решенията, това е нещо много по-важно. В Германия имаме комитет на високо ниво и на всеки три месеца ние се срещаме, за да видим какви са промените, какво трябва да се направи. Принципно това работи. Личния контакт, диалога с хората, проумяването на реалните проблеми. Не го ли правите, нищо няма да проработи заради поредния допълнителен документ. Благодаря, Катрин. Първо по финансовите въпроси. Според нас механизма за свързване на Европа е наистина много добър инструмент, може да се използва дългосрочно при инфраструктурата. Имаме нужда от такива проекти. По EFSI Тук бяхме малко предпазливи, но вече имаме 36 операции, свързани с транспорта, 25 типични транспортни проекта. Мисля, че те са изпълнени добре и са полезни. Същевременно имаме проекти, които могат да влизат веднага на пазара, както в Холандия, в Германия – Там достъпа до местния финансов пазар е много лесен. От тези 36% само 14% са подкрепени, така че нещата не са толкова лоши. Системите за блендиране ще видим какви ще са отзивите от последната покана, която сме отправили, покана за търг. Това, което ние можем да кажем е, че при механизма за свързване на Европа има достатъчно средства, за да се работи по транспортните и енергийни мрежи. И така отговарям и на поставения въпрос. Ние трябва да оптимизираме инструментите, с които разполагаме по различните системи и да получим максималните необходими нива. Нивото по МСЕ, механизма за свързване на Европа, е добро. Освен това, ефектът и от МСЕ, и от ЕФСИ вече се усеща и в други области. няколко думи за прегледа на данъка върху емисиите. Според нас е много необходимо да имаме нов инструмент за резултати тук. Защото каквито и инструменти да имаме, трябва да имаме и съответната система, която да ни позволява да стимулираме ефикасността и намаляването на въглеродните емисии. При намаляването на въглеродните емисии трябва да кажа, че не разглеждаме коридорите, за да видим кои проекти могат да служат за пример. Кои проекти могат да се поставят веднага на преден план да се види, че те са полезни, че могат да се финансират. Във всяка област ще имаме такъв водещ проект – При масовата мобилност и услугите, които се представят тук, е, трябва да се мисли за сигурност, е, за страховка и обработка на данните. Това са новите проблеми. Ние бихме могли да споделим е, своето разбиране ако има ваши доклади, това също ще е добре. Според нас, членовете на Европейския парламент могат наистина да ни кажат доста за следващия финансов период. За нас е важно да можем да предлагаме съдържание и да доказваме, че това съдържание води до социално-економически ползи за всички европейци. Ние също така сме извършили анализ на рентабилността. Той ще бъде представен на срещата на приятелите на балтийските страни. Стигнали сме етапа, в, на който държавите членки вече са мобилизирани – има някои трудности, но мисля, че те ще бъдат отстранени. Иначе в Естония има доста голяма опозиция, не само от екологичен характер. Ние се отнасяме сериозно към опозицията и смятаме, че трябва да бъдем максимално прозрачни, защото се излъчват някои погрешни послания. Трябва също така да работим с всички партньори и заинтересовани групи с цел по-голямо доверие между държавите членки. Първият етап мина, вторият етап сега трябва да е привличане на населението на наша страна. Да обясняваме че сега е момента да се работи по инфраструктурата. Ако някой иска да отложи или да го направи по различен начин, просто целият проект ще се провали. Това е важно послание, което вие също трябва да обяснявате. Важно е да се разбере, че един толкова важен проект е необходимо да успее за всички. Интегрирането на тези държави за мен е въпрос на равенство между държавите членки и също така на задължение, задължение на Европейския съюз. Имаме подкрепата на Финландия, имаме и тази на Полша, при Садовне ще имаме част от интегрирана железопътна линия от Бялосток до Каунас. Това е следващата стъпка. Процесът продължава. Сега съм по-голям оптимист, но и аз и колегата знаем, че трябва да бъдем достатъчно силни. Благодаря, Катрин. Да, вие сте решими, но трябва също така да работите и дългосрочно. Не може всичко да се направи наведнъж. Важно е да се тича, но не и да се тича твърде бързо. От името на Комисията по транспорта ви благодаря за присъствието. Вие винаги сте добре дошли при нас. Ние внимателно сме как се развиват коридорите, защото това е един истински проект на взаимната свързаност на Европа, от който имаме огромна нужда. Нека ви аплодираме. vous donne rendez-vous, mes chers membres. Скъпи колеги, следващото ни заседание в Брюксел на 30 май от 15 часа след обед. Сега ви желая много хубав ден. Желая всичко хубаво и на бъдещото естонско председателство и на комисията, благодаря на секретарята, благодаря на преводачите за това, че останаха допълнително 10 минути.